Morning, Добро утро, казва <clears throat> председателката. Е, преводачите преди това ще ви информират, е, че трудовият спор относно наложените им едностранно нови работни условия продължава вече трета седмица. Независимо от редица отстъпки от наша страна, ръководството не направи опит да се свърже с нас, за да решим конфликта. Нашите преводачи, казва председателката, ще бъдат е, през цялото време с нас. Е, те са така любезни да се отзоват на нашата молба, но а, е, сега им давам думата, за да а, довършат съобщението, с което започнаха. И така, тъй като ръководството не направи опит да се свърже с нас, за да решим конфликта, по тази причина се налага, за съжаление, да ви информираме, че няма да работим извънредно и ще прекратим превода точно в уречените часове 12.30 преди обяд и 18.30 след обед. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Thank you very much. It was... Благодаря. Благодаря. Това беше кратко съобщение от преводачите. Искам да им благодаря за работата, която вършат за нас и ще се опитаме да прекратим точно в 12.30, а при всички случаи това ще бъде по-добре и за нас. И така, започваме с заседанието на Комисията по регионално развитие на 20 юни. Заседанието продължава цял ден. Получили сте дневния ред. Можем ли да приемем дневния ред? Благодаря ви много. Втората точка – одобряване на протоколите на заседанието. Протоколите от предишните заседания са достъпни онлайн, както Както обикновено, ако не бъде внесено възражение до края на това заседание, протоколите ще се считат за прияти. Точка трета съобщение на председателя. Искам да ви информирам, че през последните няколко седмици работихме много активно. Имам предвид представителите на комисията Реджи. Участвахме в няколко много важни заседания на 7 юни и имаше заседание на комитета на регионите. Там участва господин Ван Нистелро и аз самата. Ние представихме позицията на комисията Реджи по политиката на сближаване и бъдещата многодишна финансова рамка. Представихме докладите, съобразихме се с линията в тези доклади споменахме доклада за седмия, седмия доклад за кохезионната политика. Дискусията беше много интересна. Да, бяхме запознати с позицията на Комитет на регионите. На 8 юни се проведе заседание на високо ниво а, по политиката на сближаване, организирано от българското председателство. Комисията Реджи и парламента бяха представени там господин Ван Нистелрой беше оратор и участник. Аз самата бях оратор и участник в заседанията. И тримата защитихме позицията на комисията Реджи, участвахме в дискусията и изслушахме позицията на редица държави членки и организации за бъдещето на кохезионната политика. Мисля, че участието в това заседание и представянето на позицията на парламента беше много разумно, защото, както казах в своето изложение, комисията Реджи е, работи по бъдещето на кохезионната политика от повече от година и половина. От близо две години работим по този въпрос. Вложили сме много усилия в редица становища, резолюции, доклади по собствена инициатива и сме готови да, за преговори. Готови сме да работим с комисията и законодателните предложения, които получихме в края на май. В понеделник и вторник тази седмица Имаше заседание на КОСАК. Това е постоянната конференция на председателите на парламента на Европейския съюз. Заседанието беше в София. Аз участвах в делегацията на Европейския парламент, заедно с госпожа Магинес, заместник председател на парламента и госпожа Данута Хюбнер, председател на много важната комисия АВКО. И трите участвахме в разискванията. Имаше дебат посветен на бъдещето на политиката по сближаване. Повторих позицията на комисията Реджи. И това беше много полезно, защото имах възможност да информирам националните парламенти, че след срещата ни през 2017 година. Ние работим много активно в тази насока. В момента ние сме мобилизирани и използваме времето до изборите до година, за да подготвим позицията на Реджи по различни законодателни досиета. Това бяха моите е, съобщения за участието ни. Благодаря на господин Ван Нистелрой, за господин Вестфал, за, за участието. Ние бяхме много активен екип. Това бяха съобщенията. Сега продължаваме с общо приложими разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд обежище и миграция, фонд вътрешна сигурност и инструмента за управление на границите и визите. Ние сме водещата комисия, никоя друга комисия не оспорва е, нашата водеща роля тук. Има интерес към сътрудничество, но а, е, ние водим преговори с а, е, други комисия и Тази сутрин е посветена на изложение от Европейската комисия и всъщност тях ще ни представи четирите законодателни досиета. Документът е дълъг и сложен. Господин Ерик Ван Бреско е тук и го и очаквам той да представи по много елегантен начин целият документ. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. За мен е чест, че мога да ви представя законодателното предложение, което направихме пред, съвсем наскоро. Има... Очакванията са много високи. Не е лесно да се представи документа по елегантен начин. Веднага се извинявам, защото подготвих няколко слайда и се надявам, а, че ще проявите търпение. Заслужава си. Идеята е да разгледаме различните предложения едно по едно и аз ще ви представя е, въпросите един по един и след това ще представя общо приложимите разпоредби. Сега, ако ме питате кои са ключовите думи, отнасящи се до предложението на комисията, те са модернизация на инвестициите. Политиката би трябвало да бъде несложна и гъвкава. И преди сме говорили за упростяване, но искам да ви уверя, че този път се отнасяме много сериозно. Трябва да бъде гъвкава, за да може да реагира на непредвидени потребности и освен това политиката би трябвало да бъде за всички региони, а не за най-бедните. Нека най-напред да погледнем правната архитектура. Общо приложимите разпоредби включват 7 фонда. Това е в отговор на оплакванията на много бенефициенти, които казват, имате толкова много правилници за различните фондове, че изпълнението е невъзможно. Така че, моля ви, приемете един единствен правилник, така че за всички фондове да има едни и същи правила. Опитахме се да направим това. Както виждате, тук са включени 7 фонда. Госпожа Михайлова вече ги споменах, но има един фонд, който не е включен. А това е фонда за, за развитие на селските региони. Той не е включен в този регламент. И заедно с това положителната страна е, че регламента за фонда за развитие на селските региони е, има препратки към много от регламента за общо приложимите разпоредби. Решение за и много от решенията, които бъдат взети, ще се отнасят и за финансовите инструменти, териториалното развитие, е, бившата програма Лидер. И всъщност всичко е включено тук, въпреки че, както казах, не е, обхваща самия фонд за развитие на селските региони, но Свидетели сме на значителна промяна в сравнение с сегашната ситуация. И какво виждаме в регламента за общо приложимите разпоредби? В ляво е всичко, което е свързано с управление, контрол, предварителни условия, програмиране и така нататък. Всичко това е застъпено в регламента за общо приложимите разпоредби. Е, сляхме два регламента в един на фонда за Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Те са включени в един, защото смятаме, че е по-добре да има по-малко документи. Когато преброите думите за двата регламента, регламента за общо приложимите разпоредби за фонда сближаване, ще видим, че те са физически наполовина по-кратки от съществуващия регламент. Опитахме се да го съкратим, да го, направ... да го упростим по, да стане по-ясен, за да улесним задачата на тези, които ще го прилагат. Виждате какво влиза тук в средата на слайда по-конкретно въпроси, свързани с тематичната концентрация, защото искаме държавите членки и регионите да съсредоточат част от средствата върху конкретно европейски цели. Също така има разпоредби за развитие на градските региони, а също така и разпоредби за най-отдалечените региони, защото има специални разпоредби по тези групи региони. на трето, третия пакет и ще говорим малко по-късно за нас е сътрудничеството и тук сме направили значителни промени. Когато погледнем регламента Интерек, има една много важна промяна, която ще представя по-късно. Тя състои в това, че сме включили и онези елементи, които обхващат сътрудничеството по външните граници на Европейския съюз. Онези от вас, които са запознати с тази ситуация, знаят, че имаме различни инструменти. От наша страна има общо управление и фонд за, регионално развитие. От другата страна на границата има различни фондове. При страните кандидатки това е предприсъединителният инструмент. И когато говорим за съседните, с, с съседните страни, това е инструмента за добросъседство. Всичко това ще бъде обхванато в един регламент с един набор от правила е, за всичко това, което е отвъд нашите граници. И по принцип е, тези фондове ще се изпълняват в съответствие с нашите правила за съвместното управление, защото очевидно то не съществува за външната помощ и така. Важна стъпка напред и упростяване – също така представихме някои идеи, може би най-новаторската идея е Европейският механизъм за трансгранично сътрудничество, нов правен инструмент, който ще даде възможност на местните власти в граничен регион да прилагат законите на съседната страна при изпълнението на проектите, защото при трансграничното сътрудничество има все още много правни пречки и идеята е да се ускори изпълнението и за тази цел двете власти, които си сътрудничат, могат да постигнат съгласие за е, изпълнението на законодателството на една от страните. Това е новост, но аз е, ще се върна по-късно на този въпрос. Няколко, друго, няколко думи за политическите цели, говорих за модернизация на европейските инвестиции. Виждате, че вместо 11 те ще бъдат 5. Няма изненади, става дума за новаторство, въглеродна економика, свързаност, по-социална Европа и с още една цел, нова цел, а е именно Европа да се доближи до гражданите. Става дума за устойчиво развитие в градските, селските и крайбрежните региони. Тоест, е, има възможност у нези, които управляват е, програмите, да правят е, избор и да не избират от регламента различни приоритети. Те могат да направят това в рамките на нова цел, защото искаме политиката да се доближи до гражданите. В дясно по вся, под всяка от целите имаме хоризонтални мерки, защото смятаме, че и има два въпроса, по които има нужда от допълнителна работа. Първо, да се подобри административния капацитет на онези, които изпълняват нашите програми. И в рамките на всяка от тези цели ние ще можем да насърчаваме изграждането на капацитет държавите членки и регионите. И втората хоризонтална мярка е сътрудничеството между регионите и между различни страни от двете страни на границата. Ние искаме да се отдалечим от подхода, при който се съсредоточаваме само на, в себе си. Искаме по-скоро да се отворим към страните, които са от другата страна на границата. Също така сме запазили и рационализирали онова, което се наричат предварителни условия за подобряване на инвестиционните условия. Кое се промени? Първо, намалихме бройката. В момента са 35, а бройката спадна на 20. Също така има много по-ясна връзка с политиката. Какво означава това? някои от съществуващите предварителни условия имат за цел да изпълнят директивите, които са свързани с фондовете. И ние смятаме, че този подход не е правилен. Според нас, ако има проблем с изпълнението на директивите, проблема трябва да се решава чрез други инструменти, като процедури за нарушение, например, и трябва да съсредоточим вниманието си върху унези предварителни условия от стратегически или административно естество, за да станат фондовете устойчиви, инвестициите да а, имат положително въздействие и така. Изградили сме по-здрава връзка с политиката и също така намалихме административната тежест. В момента, ако една държава членка не изпълнява предварителните условия, трябва да разработи подробен план за действие, който трябва да се обсъди с комисията. Това е твърде тромава процедура и решихме, че трябва да се упрости и също така има и един подход, при който комисията е, следи през целия период на изпълнението дали тези условия се изпълняват без да се спира само на евентуални промени в законодателството или други подобни. В дясната страна виждате и други условия които са все още в нашето предложение. Първо, тясна връзка с европейския семестър. В програмите, които ще бъдат приети през 2021 година най-късно, ние ще видим до каква степен са съсредоточени инвестициите върху препоръките по страни по европейския семестър. Също така имаме разпоредби, които са свързани с макроекономич, макроекономическите условия, които параметът много не харесва. Ние се опитахме да ги рационализираме. Унези, които са участвали в дискусиите за замразяване на финансирането за Португалия и Испания, тъй като формулировката в момента не дава а, възможност на комисията да вземе решение. А, сега имаме клауза, която дава възможност комисията да не предлага а, временно спиране, ако това не се счита за уместно. Както казах, макроекономическите условия продължават да съществуват, но са малко по-интелигентни в сравнение с сегашната формулировка. Е, също така, което не е част от регламента, това е хоризонтален регламент, който се отнася за целия бюджет – има и предложение за спазване на върховенството на закона, т.е. финансирането може да се преустанови временно, но това не е свързано с а, а, нашия регламент. Говорих много за упростяване. Няма да разглеждам всички 80 административни упростявания. Ние в момента работим по документа. Исках само да ви представя няколко примера. Първо, парламентът ни осигури подкрепа за омнибус и решихме да се отдалечим от фактурите и да преминем към система, в коя, по която разчитаме на твърди суми. Ще ви дам един конкретен пример. В, в, в сегашния контекст ние плащаме за техническа помощ за програми възоснова на фактури. Трябва да се събират билети от рейсове, ведомости за заплати, присъствени списъци и заседания. В бъдеще това няма да бъде необходимо, защото нашият подход предполага техническата помощ да помага за изпълнението на програмите. Как се измерва изпълнението на програмата, като се изпращат на комисията искания за възстановяване. За всяко 100 евро, което искате да възстановим, ние ще ви е, автоматично ще е, платим допълнителна сума за някои фондове 2,5, за други 4, за други 6%, без никакво е, без оправдателен документ. Ръководителите на проектите автоматично ще получават възстановяване, т.е. няма да има документация за попълване. Смятаме, че има твърде много бюрокрация, с малка добавена стейност и с новия подход не предполага административна тежест. Второ, виждате, че с този подход можем да намалим административната тежест с 25%. Второ, в днешно време ни е малко трудно да спорим с гражданите за това дали ДДС отговаря на изискванията или не. Има един странен случай в Польша. Но когато погледнем разходите за контрол и тълкуване и структурите, които се създават, за да се заобикаля възстановяването на ДДС. В бъдеще ще има много просто правило за всички дейности, които са под 5 милиона евро за е, ДДС се допуска. 96% от всички проекти по политиката за сближаване са под 5 милиона. за всички, и за 96% от всички проекти няма да се задават въпроси за ДДС. За всички проекти над 5 милиона ДДС няма да се, няма да бъде допустим разход. Ситуацията е много по-проста от настоящото, тъй като в момента трябва да се прави тълкуване и да се водят, водят разговори с държавата членка за това дали възстановяваме или не вече няма да имаме правила за е, създаване на приходи и ще стигна до процента съфинансиране и, и покрива се административната тежест, която е необходима, е, за да се докаже дали финансираме повече или не. Същото въжи, че няма да, че комисията няма да одобрява големи проекти. Добавената стойност от одобряването на проекта от комисията е незначителна. Ще има нова категория проекти, които се наричат проекти с стратегическо значение, но те не е необходимо да бъдат големи, могат да бъдат малки, но трябва да могат да постигнат целите на програмата. Искаме държавите членки да ги подбират, да ги управляват и да ги а, да осигуряват а, информация за тях. Повече от проектите са в областта на околна среда и транспорт, но ние би трябвало да обърнем внимание на други сектори и да видим кои са важните проекти. Никой от тези проекти ще бъдат одобрявани от комисията. Управляващият орган е този, който ще прави това. Още един важен пробив, за който бяха необходими много усилия да убедим колегите от комисията. Процедурата по определене по определене на органите, управляващи проектите, вече няма да съществува. В бъдеще вече няма да има такава предварителна процедура за контрол и посочване. Програмните власти ще бъдат одобрявани във вида, в който са и ако има опасност, свързана с промяна на съответните органи, ще трябва да се извърши одит, което без друго е задължение, но вече няма да има посочване. Тази разпоредба е премахната. В регламента не се говори нищо за посочване. Още нещо, което е много важно, кое, и, което е сериозна промяна, ние ще се оттеглим от онези програми, в които процента грешки е много нисък. Имам предвид текущите програми. Ако една програма през 2021 година е наследник на програма, която е съществувала през 2019-2020 година, е доказала през 2019 и 2020 година, че процента грешки и нередности е много нисък, Програмата може да ни информира, че ще може да прилага по отношение на проверката и управлението само национални правила. Това е сериозна промяна. В момента има две групи промени. Европейски правила, управление, контрол, одит и освен това национални правила за национално финансиране и при нас те се съчетават, защото има национално съфинансиране. Това, което ще се промени е, че държавите членки могат да контролират разходите само в съответствие с националните правила и по отношение на одита те вече няма да се налага да правят системен одит, само няколко дейности през годината, за да сигурни, че системата функционира както казах, е, значителна стъпка. Ние ще е, анализираме програмите и тази разпоредба би могла да се отнася към всички програми в целия Европейски съюз, а не само всички държави членки. Така че тук не става въпрос само да се уверим, че нещата функционират добре е, или не. И още няколко думи за финансовите инструменти тук, но след малко. Аз по-нататък посочих, че главната цел е да се осигури гъвкавост и в тази връзка бих искал да посоча, да обърна вниманието ви на два въпроса. Първият най-горе. За сега, при всяка промяна на програмата, държавите членки трябва да внесат на вниманието на комисията документ за изменение на програмата, програмата да разгледа, да одобри, да вземе, комисията да, да, да вземе решение. Това отнема месеци, една доста тежка тромова процедура. За напред, при налагането на ограничени промени, засягащи до 5% от средствата между приоритети, прехвърлянето и между приоритети, Органът, управляващ програмата, може да извърши тази промяна без да иска разрешение от комисията, просто трябва да я извести. Прехвърлихме средствата от една линия в друга линия, съответно таблицата ще бъде е, актуализирана, не се налага каквото, каквото и да било одобрение от страна на комисията. И вторият момент, свързан с възможността за проява на, на гъвкавост, е предложението за средносрочен преглед към 25-та година. Какво означава това? Това означава, че е, директорите на програми могат да програмират конкретно първите пет години, но, но не 26-та и 27. Тези две години ще бъдат, така се каже, замразени е, по програмите. Е, и намерението е 24-25 да, да се е, подхване отново дискусията за евентуално нови потребности в контекста на миграционната криза, които трябва да бъдат е, удовлетворени и съответно е, евентуалната необходимост да бъдат прехвърлени средства между е, програми и инструменти. Впрочем, такава възможност се дава и на държавите членки като цяло. Няма да се впускам в кой знае какви подробности по този въпрос за изпълнение, наблюдение, контрол и оценка на резултатите. Първо, резервът за изпълнение ще бъде изоставен. Според нас той не е необходим, тъй като предвиждаме средносрочния преглед с възможност за пренасочване на средства 24-25 година. Отказваме също така от годишните доклади за изпълнение, тъй като по всички програми е, винаги към края на месец юни е, се подават годишни доклади за изпълнението за предходната, за изтеклата година. Например, е, очакваме да получим скоро доклада за 2017 година. И това по 300, ако не и повече програми, е, след което очевидно са необходими няколко месеца да извлечем съществената информация и да ви представим обобщена справка някъде ноември месец декември тази година. Което означава, че лагът е едногодишен. За напред възнамеряваме да разчитаме в далеч по-голяма степен на електронния обмен на информация, така че кохезионната политика да бъде приведена в съответствие с 21 век и на годишните заседания, преглед на, на изпълнението с държавите членки, да можем да, да обсъждаме наживо далеч по-подробно. Вместо да си разменяме документи, които докато стигнат до крайните си получатели са безнадежно остарели. Също така отказваме се от задължението за предварителна оценка. Разбира се, при разработването на, на една програма, е, тя трябва да включва раздел извлечени полуки от миналото е, и евентуално изводи за бъдещето. Така, и нещо във връзка с отношенията с социалните партньори. Може би си спомняте за сегашния програмен период, на времето се въведе като нещо ново социалния е, диалог и кодекса на поведение. За време се констатира, че този кодекс на поведение е нещо изключително е, полезно. Толкова по-добре, че то идеята бе вдъхновена е, от Европейския парламент. Само, че в редица случаи, за редица програми, е, този документ позакъсня, тъй като беше необходимо известно време за договаряне на текстовете. Така че ние предлагаме да се запази кодекса, действащия, независимо от това, че регламента е изменен и допълнен, за да може по този кодекс на поведение да се започне работа по бъдещите програми, по разработката на, на програмите още сега. Понеже просто ще кажем, е, кодекса действа, работете, е, имайте го предвид. Това е, е причината, е, по която не изменяме кодекса на поведение. Той просъществува за следващия период. И не се предвижда да бъде изменен. и след това нещо, което също е важно, според мен, е, че въвеждаме по-строги изисквания за връзки с обществеността, за, за разпространяване на информация и, и прозрачност. Тоест една стъпка отвъд даже договореното по така наречения омнибус. Както казах, е, има проекти от стратегическо значение, е, по които държавите членки ще бъдат задължени ежегодно да разпространяват информация, да, да създадат е, централно място в интернет – където да публикува тази информация от един източник по, по всички програми. Разбира се, за това ще трябва да информират и комисиите, то всъщност в реално време. Така че ние ще можем и тук в Брюксел да разпространяваме подстъпилата информация, значи е, е правим още една стъпка по, по-нататък, е, тъй като струва ни се сегашното положение е, е, е буди, буди неудовлетвореност. Няма да ви занимавам подробно с финансовите инструменти, но тук да, да посоча, че сме оптимизирали, упростили. Не става въпрос само за улекотяване на предварителните оценки, даже няма да ви занимавам с това. Голямата промяна, голямата промяна тук, голямата новост е възможността финансовите инструменти да бъдат съчетавани, т.е. заеми с безвъзмезни суми, е, в един и същ проект. Сега не е така. По кредитната част имаме един орган, по безвъзмезната част имаме друг. Значи имаме банка, която отпуска кредит на бенефициера, министерство му отпуска безвъзмезна сума. Е, и, и, и това са отделни документационни процеси. За напред е, сумата ще може да се комбинира. Кредит плюс субсидия. И, и, впрочем, благодарение на субсидията ще могат да бъдат привлечени, е, очакваме, допълнителни кредити по стопански начин, е, е, търговски кредити. Това се надяваме в значителна степен да, да, да стимулира финансирането, примерно в областта на енергийната ефективност, това до, до сега разделение се оказа един от, едно от препятствията. Упростяваме правилата за допустимост, е, разплащане и управленски такси, това е, са подробности. Нещо, което трябва да подчертая, е, Знаете, че до сега имахме възможност средства от Европейския инвестиционен фонд да участва в такива комбинирани финансирания. ЕФСИ, е, Фонда за стратегически инвестиции, ще бъде заменен с, с, с бъдеще Европейски инвестиционен фонд. Държавите членки ще могат да участват в този фонд с до 5% от сумите, които им се полагат от структурните фондове. И как ще се упростят нещата? Тази вноска на държавите членки все още, все така ще трябва да бъде насочена към целите на кохезионната политика. Обаче ще се прилага уредбата на инвестиционния фонд и само на инвестиционния фонд, така наречения Invest е, S, както ще се нарича фонда за стратегически инвестиции. Вместо, е, както е сега, да, да се работи по е, различни уредби. Разбира се, средствата се насочват за цели по програмите за кохезионната политика. Разбира се, единствено, правилникът ще бъде единен и ще бъде правилникът на инвестиционния фонд. И тук един пример да, да погледнем. Първия, който е показан на екрана, е, обвръзка с други области на европейската политика. Е, винаги говорим за една по-голяма степен на обвързаност и координация. И тук имам е, е, сериозен пробив, бих искал да, да спомена е, по отношение на програмата Хоризонт. Ако по-настоящем се очертае програма с върхови постижения и нали, по хоризонт, но бюджетните средства не достигат, то управляващия орган може по своя преценка да вземе средства от структурния фонд за същия отличен проект. Да, обаче не става. Защо не става? Защото правилата са много сложни. Ето причина се договорихме с Генерална дирекция за защита на конкуренцията, такива върхови проекти да могат да бъдат финансирани и от структурните фондове, и да бъдат освободени от е, е, уредбата, регламентираща държавните помощи. Така че, естествено, по хоризонт това е възможно. От структурните фондове обаче не е защо? Защото средствата по структурните фондове трябва да отговарят на изискванията за държавните помощи с по-ниска норма на съфинансиране. Е, е, по, по, по хоризонт, разбира се, е, това не се прилага, тъй като там средствата са от комисията. Комисията не е държава и следователно няма какво да се проверява за държавни помощи от страна на комисията. Но сега сме се договорили дори частта от структурните фондове да бъде освободена от е, контрола за държавни помощи. Тоест, просто се прехвърлят средства към хоризонт. Няма да ви занимавам с другите елементи тук. Ако възникнат въпроси, разбира се, ще отговоря. Сега, онова, което най-широко се отразява, <laughs> разбира се, както винаги, е въпросът за парите и, и не можем да не кажем няколко думи. А, да ви кажа и каква беше целта ни поначало. Знаете, кохезионният бюджет в реално изражение се съкръщава с 10%. Достойно за съжаление и така нататък, но какво да ви кажа, не ми, не ми плащат за да имам мнение по, по този въпрос. Той надхвърля моята компетентност. Но, очевидно, при, при този съкратен бюджет, ние си поставихме три, една трояка цел. Първо, парите да отидат, без съмнение, към най-бедните, най-бедните държави членки, най-бедните региони. На второ място, е, все така да водим една смислена политика и в по-развитата част на Европа. Е, Холандия, Белгия, Дания, Има, има достатъчно основания да се финансират кохезионни проекти. И на трето място, не на последно, разбира се, целта ни бе да, да примирим промените между периоди. Тоест, загубите между периоди, което се прехвърля от един период на друг, да не бъдат така сериозни. Знаете, става въпрос за постигане на единодушие в съвета. Това е, далеч не е лека задача. Значи, ние общо взето запазваме сегашния така наречен берлински метод на разпределение. Брутният вътрешен продукт е, е, остава все така е, е показателя с е, най-голям превес. Виждате, повече от 80% от средствата се разпределят по БВП или е, БНД. Относителното тегло от пазара на труда, образование, демографски фактори се запазва горе-долу, виждате. Е, заетост, безработица. И обаче въвеждаме два нови елемента. Единият е миграционен, миграционен коефициент. Защо? Защото в бъдеще дългосрочната интеграция на мигрантите, на имигрантите, ще бъде дългосрочна задача на кохезионната политика и разбира се климата капиталовложения за преодоляване на изменението на климата. Но виждате относителните тегла на тези два нови е, критерия е, са сравнително ниски. Е, също така сме коригирали трите групи или категории региони. Те са все, все така три. Това виждате по сегашните данни, това, са, това е разпределението за напред. Нали, имаме по-слабо развити, преходни и, и относително по-развити. Обаче, вижте, е, за преходната категория сме изменили е, стъпката от 75% на 100. До 100 фактически от средното за Съюза. Защо? Защото е, е, анализът ни сочи, че всички, които са под средното за Съюза, през последните 10 години лека по лека достигат средното за Съюза. Централна и Източна Европа най-вече. Е, е, но, но също можем да кажем и за тези, които са между 75 и 85%. Единствената група, която през последните 10 е, години, мисля, губи до 8% пункта, са регионите, които се намират между 90 и 100% от средното. Тоест, те вместо да, се, да продължат да се развиват нагоре, са отстъпили назад. И, и би било жалко да не ги подкрепим, тези региони, и като предвижваме нали, праговото равнище от 90 на 100%, ние даваме възможност тези региони да останат в преходната категория, за да получат и по-висока степен на подкрепа. Малко, виждате, световете малко се променят в Централна и Източна Европа, Балтийските държави, Польша, част от Чешката република е, вече са преминали в е, е, оранжево, толкова по-добре, т.е. те се качват нагоре към средното, но от друга страна е, като погледнете Гърция, почти, почти цяла Гърция е в червено, е в резултат от кризата. Цяла Южна Испания отново е, е в червено и е, по-голямата част, ако не и цялата, от Южна Италия. Сега, що се отнася до допустимостта, е, не се е променило нищо. В тъмно синьо страните е, получават достъп до кохезионните фондове. И това вече е таблицата, която ви дава разпределението по държави членки. С е, изменение между двата периода по съпоставими цени към е, 2018 година. Така на какво искам да обърна вниманието ви? Има сериозни губещи ако щете. Някои страни <coughs> е, губят до 25% от сегашните средства. Но нещата трябва да се поставят все пак в контекста си преди известно време държава като Испания изгуби до 45% от, от квотата си, повече от 80 милиарда. Така че тук имаме една предпазна мрежа, така да се каже, на минус 24%, за да ограничим все пак изменението, т.е. прехода да, между два програмни периода да не е толкова рязък. Um... Тези числа ги има, прочем, и в нормативния текст, ако не се лъжат 22 приложение към акта. Съдържа тази таблица. Защо публикуваме тази е, разбивка? Комисията желая да работи в условията на максимална прозрачност. И очевидно, за това настоява и парламентът е, както и за постигането на споразумение преди догодишните е, избори за Европейски парламент в интерес на, на, на този процес на постигане на, на договореност, ние ви даваме цялата информация, да няма никаква неяснота, и нали, всички да знаят какво е положението, какво предлага комисията. Така ще си спестим, надявам се, известно време от а, е, обяснения пред, пред държавите членки, и съвета и в парламента а, е, своите решенията, които предлагаме. И почти още две неща почти приключвам. А, нормите на съфинансиране, е, тавани. Е, ако погледнете тук числата на екрана, ние предлагаме да се намали, да се понижи тази норма на съфинансиране. Защо? За да се приобщят финансово в по-голяма степен държавите членки. Очевидно, човек като си бръкне в джоба е по-заинтересован. Е, също така смятаме, че сегашните норми на съфинансиране са твърде високи, че те все още се обосновават е, от, от кризата. 95-100% нали, в, в Гърция, например, за, за следващия период, след 21 година, според нас това вече няма да бъде уместно. Значи би следвало да се върнем към едни по-обичайни, нормални норми на съфинансиране, е, което би повишило и общият ефект на капиталовложенията. Понеже с известно нарастване на националния принос, общото въздействие, да се надяваме, ще се запази. И освен това, тук има и известен компенсаторен механизъм. Ако дадем повече гъвкавост, примерно за ДДС, ако възстановяваме ДДС, Нали, не желаем да връщаме от ДДС на, на бюджета на държавата членка. Не, си не е уместно. А, значи, срещу една гъвкавост губите друга. И е, понижаваме нормата на, на, на съфинансиране, но проявяваме известна по-голяма гъвкавост, например по въпрос за ДДС, по, е, по е, някои съпътстващи условия. И на последно място, отново и, и с това ще приключа, предлагаме да се върнем на режима N плюс 2, понеже през текущия период, е, е, най-сериозните проблеми, в това число за нас, за комисията, е, е, е, че изпълнението се движи твърде бавно. И един от, една от сериозните причини за това е правилото N плюс 3. Но това няма да стане веднага, ще стане постепенно и виждате, че на, на, първо, на първо време, 2023 година, правилото за освобождаване на ангажиментите ще засяга само 60% от разпределените суми за 2021 година и през следващите години 10% и така нататък. Значи, даваме възможност държавите членки, техните органи да проявят гъвкавост по-бързо да започнат реализация на, на програмите си, но за сметка на това, разбира се, ако средствата бъдат отпуснати, ние трябва да сме сигурни, че те ще бъдат освоени точно за програмата. Вместо да ги отпусне на държавата членка и тя отново да чака 3 години преди да ги вложи някъде. Така че повече гъвкавост при изпълнението, но пък разбира се, на, на въпроса трябва да се гледа достатъчно сериозно. Така, ето с това ще, е, ще приключа по отношение на регламента, на общия регламент. Извинете, че отнех толкова много време. Благодаря ви за вниманието. Да, благодаря ви много, господин Фан Преска. Действително елегантно представихте нещата. Е, много повече, отколкото можехме да си го представим в началото. И така, е, Искате ли е, първо да изслушаме и е, другите презентации във връзка с Интерек, с е, е, прилагането, изпълнението и така нататък. Е, е, имаме около 2 часа и половина, е, по-малко 2 часа и половина, е, но е, ще трябва да изслушаме още 2-3 презентации. Така че е, сега към господин Фан Бреска по, двата, е, по двете точки от дневния ред въпроси от координаторите, от докладчици в сянка. Ако има е, докладчици в на политическите групи, виждам обаче много желаещи да се изкажат. Господин Фан Нистелрой, благодаря. Благодаря ви за тази възможност едва ли е, днес ще можем да направим окончателни е, заключения. Е, днешното заседание е всъщност по-скоро информационно. Във вашите заключения, аз веднага скачам на тях, намирам, че това, което казахте, бе коректно. Да, ние все още дори не сме номинирали всички е, докладчици в сянка и докладчиците. Това е изключително важно е, да е, каче да започнем бързо работа. Трябва да поускорим процеса при нас. Е, харесва ми е, подхода на комисията. Е, предоставя се цялата информация. Имало е технически заседания, имало е и политически заседания. Тези дни и така да се каже, скачаме направо в дълбоката вода, започваме да работим и е много възможно да приключим още тази година с първо четене. Възможно е да не можем е, да поемем този ангажимент тук в комисията в момента, но около 90% от работата всъщност би трябвало да се свърши. Е, така че е, преди лятото трябва да има вече един първоначален документ на масата, така че ние да имам предвид доклада на нашия докладчик, така че да през септември да започнем да го обсъждаме. Много неща се променят. Е, много неща вече са променени в е, предходния период е, и сега ще трябва да се подготвим и за другите промени ще трябва да се споразумеем. Ако решим всичко да обсъждаме, ще загубим много време, едва ли ще успеем да обхванем всичко. При всички положения е, ще трябва да насочим е, дискусията, да я ориентираме към целите и е, държавите членки естествено също ще реагират. Вие ни показахте в един от последните е, слайдове и конкретни цифри за държавите членки. Е, имаше ли вече някакви преговори с държавите членки предви, или предвиждате ли те първа е, те да започнат и да се водят е, във връзка с е, тези цифри, които сте предвидили? Как... can help me.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 Имаме един въпрос, но и една молба. Ако може слайдовете да ни бъдат изпратени, те ще ни бъдат много полезни, за да си припомним това, което казахте и да го смислим по-добре доброволното участие InvestEU за тези 5% това вноска на държавите, участие на държавите ли е или на регионите? Не ми е много ясно как точно стоят нещата тук. На трето място, гледайки данните от много страни, се оказва, че в столиците съсредоточава все повече богатство. Дори и в страните, в които регионите са под 50%, 140%, 130% се съсредоточават в столичните региони. Братислава, например. Процентът е по-висок, отколкото Стокхолм. Има проблем. Какво възнамерявате да предприемете? Това е, е по-периферните региони са винаги по-необлагодетелствани от а, е, столичните региони. В някои случаи зависимостта от съсредоточаване на европейските средства е много голяма и за това бих искала да разбера а, дали а, държите сметка за този проблем. А, госпожа Вестфалк. Благодаря. Всъщност исках да задам само един въпрос във връзка с градското измерение – не на последно място и поради това, че е, преди две години приехме една чудесна програма е, и сега установяваме, че 85% е, от средствата ще трябва всъщност да се отделят най-вече за по-богатите региони, за една по-зелена, по-екологична Европа. А ще бъде тъжно, естествено, ако не продължим да развиваме не само градовете, но и околностите около тях. 6% в момента се предвиждат за градско развитие, но ние казахме, че това е само началото. А началото, естествено, трябва да продължи е, и да се продължи с градското развитие, тъй като градът е двигателят за функционалните пространства около градовете. Благодаря. Благодаря, госпожа Томашич. Съгласна съм с е, моите колеги е, и във връзка с чутото е, току-що ще кажа, че има нещо неблагоприятно за по-бедните страни в предложението на комисията, а именно увеличаването на националния дял от е, финансирането на практика 20% е, така да се каже, е дела за по-бедните страни, останалото от Европейския съюз. Как се стигна до тези 20%? Благодаря ви. Смятам, че това е много добър подход за гъвкавост, за повече гъвкавост и в крайна сметка повече доверие между комисията и държавите членки. Е, би трябвало да е, постигнем по-добри резултати в тази посока. Е, смятам, че трябва да сме по-инновативни във връзка с прилагането на разпоредбите през следващия период. Във връзка с интелигентната специализация ще попитам това ли е, така да се каже, е, първият приоритет сред петте нови е, приоритети? Защото е, имаме и необлагодетелствани райони, райони, които са обхванати от е, системата за регионално развитие, за, специално за е, тези е, раз, райони. И освен това, резерва за изпълнение. В момента, в който напълно се изчерпи един приоритет, от, следва двугодишен период, в който всъщност не се предвижда започване на нова програма. И когато става дума специално за малки и средни предприятия, ми се струва, че трябва да отделим съответното финансиране, за да могат да се използват и допълнителни резерви за малки и средни предприятия най-вече това за изключителни случаи. Освен това, 70% за по-малко развитите страни действително е, е нисък процент. Не може ли да се променят критериите за допустимост? Защото тези 70% всъщност не са изобщо 70%. Те са само по отношение на допустимостта. В някои случаи става дума за 30% ниво на проекта, така че ние се нуждаем от по-висок процент. Благодаря, господин Фан Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за представенето. Колкото по-подробно се запознаем с, с, с, и се запознаваме с предложението, толкова повече въпроси ще възникват. Но сега ще задам един въпрос, свързан с синергията. Вие сте написали в предложението си, че ще се ръководите, така да се каже, от целта от лични постижения и не би трябвало да се преминава през нов период на селекция за е, Фонда за регионално развитие и е, но когато е, става за дума за подобни проекти, продължават ли да се прилагат разпоредбите за държавните помощи? Какво ще стане с парите? Ще има случаи, в които при изследователски научни проекти просто няма да има средства. И тогава, независимо от този, от това отличие, така да се каже, на, на проекта, което е одобрено и от комисията, няма да има средства. И прегледа на изпълнението по формулата 5 плюс 2. Препоръките специфични са страни след 5 години, така да се каже, няма да вече да действат и ще се появят нови е, препоръки, специфични за страните. Как е, комисията ще се подготви, ще е, блокира ли тя, да кажем, финансирането след определен брой години? Господин Албрихт, една забележка от по-общ характер – Казвам го не само като член на комисията тук, но и като докладчик по МФР. Трябва да е съвсем ясно какви цифри използваме. Когато е, прегледаме главите, виждаме, че е, те не са съпоставими. Е, когато сравняваме 75% за по-малко развитите, е, на практика се оказва, че има е, два фонда, три фонда, 2%. Е, за какво точно става дума? Как точно ще се използват индикаторите за прилагане и изпълнение? И така, Опитвам се да разбера защо Кохезионният фонд е с намалени средства. И защо точно този процент за намаление? Добре, разбирам, че ще има един преходен период, но защо се предвиждат по-малко средства за Кохезионния фонд? И Инвест ЕС получава повече е, средства. Е, е, средствата от Кохезионния фонд се прехвърлят към Инвестес, макар че там няма всъщност прозорец за кохезия. А каква е причината за, за това прехвърляне при положение, че в Инвест ЕС средствата просто няма да се използват, очевидно, и ще останат неизползвани. Благодаря, господин Фитов. Благодаря. И аз оценявам високо това, което ни беше казано за проекта за регламент и съм убеден, че този регламент заслужава дебат по много от въпросите, които бяха повдигнати. За финансовите аспекти също така обаче трябва да огледаме по конкретен начин и темата за упростяването и не мо... оценявам високо казаното по много от въпросите. Те са много положителни. Концентрацията на целите, засилената роля на общините и регионите и упростяването, но имам два много бързи въпроса. Първият е свързан с оценка на необходимостта от увеличаване на националните вноски, националното участие под формата на съфинансиране. В различните изказвания беше казано, че дали това е съгласувано с държавите членки и също така, ако ако има увеличение на националното участие, това увеличение влезе в ограниченията на пакта за стабилност, има а, опасност а, а, някои страни да не могат а, да спазят условията на пакта за стабилност. Освен това, спомена се а, времето и сроковете за одит. Е, бих искал да се поясни тук по-конкретно за всяка програма, за всеки фонд, е, за всяка администрация, дали ще има един орган за сертификация, за одит, това ще създаде сериозен проблем – дали предложението за упростяване е, се отнася и до е, тези аспекти, които очертах. Благодаря, госпожа Банта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Фан Преска за много прегледната презентация на предложението на комисията. Ще задам няколко въпроса на колеги от моята група. Фонда за развитие на селските райони е отпаднал от РОР и питаме в крайна сметка защо е взето това решение. Ние пледираме за включването на фонда за регион, развитие на селските райони, тук, защото става дума за използване на селски райони. Добре, Кохезионния фонд е, остава в обхвата на РОР. Е, въпросът е, е освен това пък Европейския социален фонд какъв дял ще получи. Може би сте го казали, но не съм го чула. Ние смятаме, е, че е, регламента трябва да бъде малко по-стегнат, е, упростен. Виждаме, че някои елементи са поразместени. Някои елементи като че ли напълно са изчезнали. Вие го представихте доста ясно. Например, големите проекти, фазата на им, прилагане, а също и а, причините за въвеждането на условия това опростяване е, очевидно променя от политическа гледна точка и инвестиционните стандарти. И а, е, а, е, антидискриминацията, а, да кажем, тя е преместена също в някои случаи, е, е изчезнала от старите места, появява се на други места. Питаме защо именно по отношение на хоризонталните аспекти и антидискриминационните аспекти, като че ли има някакво разводняване. Комисията сякаш се дистанцира от поемането на отговорност, най-вече по отношение на големите проекти. Каква роля ще играе комисията по отношение на големите проекти в бъдеще? Контролните функции на комисията, тя смята, че очевидно не смята да упражнява силен контрол, а не трябва ли да защитава е, да за интересите на Съюза? и е, дяловете, процентите при съфинансиране е, са изместени и променени много. Ние виждаме риска от твърде високите вноски на държавите членки. Е, това може да има дискриминационен ефект по отношение на определени държави членки, по отношение на определени региони, но все пак държавите членки трябва да поемат и финансова отговорност. Благодаря. Нека да ви напомня, че времето е много недостатъчно. Grazie, Presidente. Io vado direttamente alle, alle domande. Аз от, отивам веднага към въпросите. Озадачени сме, защото остават връзки между кохезионната политика и семестъра, кое пак си остават макроекономическите условия. Въпросът е кое се променя. Могат, могат, могат ли да се спират програмите за онези страни, които не спазват препоръките по страни? От една страна, ние смятаме, че трябва да бъдем Европа на приема. Кохезионната политика не би трябвало а, да бъде наказвана заради а, сигурността и охраната, те би трябвало да подлежат на различни правила. Комисията Employment е водеща комисия по някои фондове, но структурните реформи нямат нищо общо с кохезионната политика, даже и в светлината на програми за 23 милиарда, които комисията управлява. Не разбираме защо трябва да има такава връзка. И ние сме против намаляването на съфинансирането заради връзките с пакта за стабилност и не искаме да има. Не смятаме, че съфинансирането трябва да влиза при изчисляването на дефицита Надявам се, че измененията, които ще внесем, ще бъдат отразени. Фондът за развитието на селските региони трябва да бъде изваден и по финансовите инструменти. Те са много важни. Техният избор е важен, но не бива да има спекулативни дейности и има, не бива да се допускат рискови инструменти. Би било полезно да се използват форми за гаранции и да има достатъчни срокове. И още един път е много важно да се регулират форми на а, финансиране. That... Надявам се, че това бяха въпросите. Сега ще дам думата на съдокладчика господин Новаков. Госпожа Крел не е тук. Заповядайте, господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на преводачите за тяхната работа и усилия и на господин Бреско. Искам няколко конкретни въпроса на мен. Не ми беше ясно кои цени са текущи, постоянни или цени в текущия постоянен период, за да се прави е, сравнение. Първо, в каква степен е готова Европейската комисия да съдейства, за да се ускори процедурата за приемане на предложението, имайки предвид, че разполагат с една година. Миналия път минаха почти три години. Бихте ли ни дали малко повече информация за фонда за малките проекти? Каква е идеята тук? Как ще се регулира? какви резултати очаквате и не на последно място смятате ли, че участието на Кохезионния фонд в инструмента свързване на Европата ще е достатъчно финансиране, за да се подкрепят всички допустими бенефициенти за значителни проекти. Благодаря ви. Благодаря. Това бяха въпросите от името на регионалната комисия по регламента за общо приложимите разпоредби. Заповядайте, господин Бреско. Благодаря за въпросите. Повечето от тях е, са много уместни и се надявам, че е, няма да бъдете разжовани от някои от е, моите отговори. Съгласна съм с господин Ван Нистелрой. Ние се опитваме да запазим най-добрите инструменти и да опазим стабилността, да запазим добрите елементи в омнибуса, именно разпоредбата, че една дейност може да се аудитира само един път. Всичко това е запазено, както и кодекса за поведение и така нататък. Заедно с това Искаме нещата да се упростят и при общественото съгласуване, което подготвихме, повечето притеснения, споменати от бенефициентите, ръководителите на програмите и така нататък, е въпрос за сложността и необходимостта от упростяване. Ние преднамерено регулираме това, което според нас трябва да се регулира, а не да, да се застраховаме срещу някакъв срещу някакви евентуални неблагоприятни събития. Така че и тук отговарям на въпроса на господин Новаков, има ли смисъл да се преразгледат онези части от регламента, които не са се променили, да се каже, да, има някои елементи, надявам се, че съвета ще, мисли по същия начин, има, а, ча, има елементи, по които сме съгласни на тази основа да а, прекратим дискусията максимално бързо, защото колкото повече чакаме, толкова повече трудности ще създадем за ръководителите на програмите, тъй като те няма да имат правна сигурност и а, това би бил моят отговор на господин Новаков. Да, трябва да сътрудничим максимал, с максимална степен за приемане на предложението. За момента няма преговори за индикатори и така нататък. Очевидно, че аз не знам какво се е случвало зад колисите, но онова, на което съм бил свидетел до сега, ми подсказва, че на държавите членки влиянието не е толкова сигурно, колкото биха искали, тъй като не са доволни от много от предложенията на комисията. Заедно с това въведени са редица индикатори, като климата, миграцията. Това говори за нашите политически цели и ние трябва да помогнем на тези региони и държави членки, на които се налага да положат големи усилия. И за това е напълно оправдано да се запишат нови индикатори, които отразяват тези а, потребности. Същото въжи а, и за а, защитната мрежа, т.е. никой не може да загуби повече от 24%. Може, може да кажете, че, в, че това е произволно, тъй като в а, сегашния период е 45%, но е трудно да се каже, че има логика, която излиза извън рамките на ограничаване на загубите. Противното би било политически трудно. Процесът на преговори още не е започнал. Госпожо Бресо, как инвестира Европейския съюз в началото, когато държавите членки и регионите трябва да направят избор дали да работят по финансови инструменти по съвместно управление или пък смятат, че трябва да използват InvestEU, те ще имат възможност в самото начало в споразумението да партньорство да кажат каква сума биха искали да вложат в InvestEU с цел постигане на определени цели. Защо, Защо е така? Поради причини свързани с държавната помощ и да разчитат на комисията на ЕИБ за управлението на средствата. И това е проблем за тези региони и държави членки, които имат проблем с административния капацитет в тази област и накрая искат а, а, да си гарантират добър, а, искат да използват добрия кредитен рейтинг на Европейския съюз. Но никой не е длъжен да направи това. Това е вариант за нас, това е и инструмент за изпълнение, за постигане на целите на политиката на сближаване, но никой не е длъжен да, ги, да го използва. Е, разликата между столиците и периферията. Опитваме се да решим този проблем е, с повече гъвкавост. В момента и могат да се преразпределят само 3%, в бъдеще е, ще бъдат 15%, така че сме предвидили известна гъвкавост, но разбира се има и други разпоредби, но аз няма да навлизам в тях. Що се отнася до развитието на градските райони, искам да се върна на този въпрос в изложението за фонда за регионално развитие. Тук правя връзка с доближаването на Европа до граждането. По процента съфинансиране е въпрос повдигнат от много от вас. няма научно изчисление. Според нас има два елемента. Е, ние вече няма да държим на критерия допълнителност, няма да има разпоредби за генериране на приходи. Повече няма да се занимаваме с, с условията за ДДС. Очевидно, ние отстъпваме тук. Е, и, тъй като ще е, възстановяваме ДДС до определена сума, трябва да има компенсаторен механизъм не можем да запазим сегашните, е, сегашния процент на съфинансиране. И както вече споменахме, сега се връщаме на процентите съфинансиране, които съществуваха преди кризата. В миналото е, съфинансирането беше максимум 75% и е, ДДС не се възстановяваше непременно. И връщаме се там, където бяхме и не на последно място, но не би трябвало да го казвам. Всички знаем какво, не знам какво ще стане в хода на преговорите. Ако се пипнат процентите съфинансиране, то ще бъде само в една посока нагоре. Защото съветът може да реши, че ще бъде полезно Европейския съюз да плати повече. Госпожа Малетич по въпросите на местното развитие няма промяна. По интелигентната специализация, това влиза в новата политическа цел едно. Основната промяна и тя е сериозна – по стратегията интелигентна специализация по политическа цел едно, държавите членки, ръководителите на проекта ще могат да използват регионалния фонд, фонда за регионално развитие в подкрепа на уменията, защото смятаме, че когато се инвестира в новаторството, има нужда от квалифицирана работна ръка тъй като не можем винаги да съчетаем социалния фонд и регионалния фонд в е, един регион, е много полезно е, да се използва един финансов поток. И така, това е новото. При, по политическа цел едно, Фонда за регионално развитие може да финансира е, изграждането и развиването на умения. стигам до въпроса на господин Олбрихт за броя на фондовете. Когато говоря за средства, винаги говоря за трите фонда по кохизионната политика, за всеки различните елементи на кохизионната политика – метода за разпределение не е един и същи, така че имаме четири различни метода с четири различни изчисления за разпределение, така че проблемът е сложен. Защо се съкрати в кохезионния фонд? Нашият подход не беше да наказваме когото и да било. Кохезионният фонд беше изкуствено завишен за страните, които се присъединиха на 1 май 2004 година и след това. Защо беше изкуствено завишен, защото инвестиционните потребности в областта на околната среда са особено остри. Когато помислим за следващото поколение програми и за края на настоящия период, в края на 2023 година ще са минали 20 години, в които е имало е, активно финансиране в инфраструктурата и след 20 години, да, разбира се, може да се обоснове необходимостта от инвестиции в инфраструктура, но в бъдеще е, би трябвало да се инвестира повече в новаторство, климат и така нататък а, и това не може да се финансира от Кохезионния фонд и затова решихме е, да няма изкуствено завишаване на Кохезионния фонд, средствата да се преразпределят в е, регионалното развитие. Няма да, няма да има отражение върху общата сума, ще има вътрешно разпределение в е, рамките на отпуснатите средства. Аз вече споговорих за това как ще е, как е замислен InvestEU по пакта за стабилност и растеж и връзката с националното съфинансиране. Комисията направи предложение за Европейския механизъм за стабилизация. Не знам е, коя комисия в парламента ще разглежда това. Привличам вниманието ви върху факта, че предложението на комисията е, че ако в държава членка има економически и социални трудности, първата област, която ще бъде подпомогната от Европейския съюз е националното съфинансиране на политиката за сближаване. Според нас това изпраща много ясен сигнал. втората област е национални инвестиции в области, които отговарят на изискванията на кохезионната политика. Ако има трудности с други думи в една държава членка, първите, които ще получат подпомагане, са свързаните с нашите програми. Това отговаря на страховете за националното ниво на съфинансиране и връзката с дефицита. Някои повдигнаха въпроса защо Фонда за регионално развитие е изваден. Нямам отговор. Може би най-добрият отговор е следния. Обща сълскостопанска политика ще бъде реформирана из основи. Ще преминат към система, в която ще има планове за ОСП, е, основани на цели, които да се постигнат така, че няма да има свръхрегулиране. И доколкото разбирам, се смяташе, че ако части от тази реформа за Фонда за развитие на селските региони ще се договарят отвъд, извън рамките на селското стопанство и в съвета и в парламента, ще бъде трудно да се гарантира последователна реформа, защото в крайна сметка може да се окаже, че имаме различни правила в зависимост от темата това е толкова, много важна част от реформата на ОСП и следователно трябва да бъде е, решено в рамките на един пакет. Още един-два въпроса. Комисията предложи 100 милиарда да бъдат посветени на социалния фонд. Нямаме много конкретна цифра в правното ни предложение за е, размера на социалния фонд в бюджета. Е, и един въпрос от госпожа Вана. Защо не говорим за недопускането на дискриминация? По две причини в регламента. Не искахме да повтаряме онова, което се знае за необходимостта от спазване на европейските правила, като недопускане на държавна помощ и друго. Правилата са правила и те трябва да се спазват. Когато погледнем критериите за подбор на проекти, се казва, че когато ще се подбират проекти, принципът на недопускане на дискриминация трябва да се спазва вместо да има общ член някъде за общите хоризонтални принципи, ние премахваме тази разпоредби сега имаме, казваме нещо много конкретно за подбора а, на проекти. Не на последно място, макроекономическите условия продължават да се прилагат. Опитахме се да подходим по-интелигентно, за да не се налага комисията да замразява финансирането, но решихме, че е трудно да ги премахнем изобщо. Е, трудно е да ги премах, да премахнем тези условия, ако въведем условия за върховенството на закона. Е, тоест въвеждаш едни критерии изваждаш економическите, но това беше политическо решение и въпрос, е, който беше обсъден на ниво колегиум на комисията. Господин Новаков. Цифрите, които ви представих са на възоснова на цени 2018 година. Бихме искали максимално бързо да вървим по различните части на регламента и да приключим колкото може повече, колко и максимално бързо, особено тези, които ще осигурят правна сигурност на ръководителите на проекти. For the detailed answers. Uh, these, these uh, were, I think, um, the answers. Uh... Да, благодаря ви за подробните отговори. вие отговорихте на, на, на въпросите от най-труден характер. Сега ще продължим с а, изложението особени разпоредби. Да, четирите ми файла за днес. Европейски е, фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Е, нека все пак ви напомня, е, че времето ни притиска. Бихте ли могъл малко по-кратичко е, да се изкажете, да, да ни представите нещата. Ние ще се опитаме да бъдем кратки в своите въпроси. Да, благодаря ви. Две-три минути. Едно, едно нещо. Не, вече обясних какви са политическите цели. Е, е, няма да ви занимавам с това, което е показано на екрана. Само бих искал да обърна вниманието ви на нещо ново. А то е, че в регламента е, сме задали е, общи показатели за резултати, за, за продукт. Защо е от значение това? Ако погледнете повечето от сега реализираните програми, е, всяка от програмите има свои показатели, които не могат да бъдат агрегирани. По отделни програми знаем какво е постигнато, но не можем на общоевропейско равнище да, да, да обобщим нещата, дори в национален мащаб. И така сме особено затруднени е, при доказването на така наречената добавена стойност. Не могат да се правят съпоставки, не може всичко това да се заложи в база данни. Значи, е, е, идеята ни е за напред да ползваме колко се може повече общо приложими показатели за изпълнение и оценка на резултатите от програмите. Следващия момент, на който бих искал да обърна вниманието ви, вече споменах, че целта ни е поне част от средствата да бъдат насочени към европейските приоритети, е, за да се постигне своеобразна критична маса. Виждате, към днешна дата е, действа изискването за тематична концентрация. Но това, което се променя обаче, пак с оглед на по-голямата гъвкавост на разположение на държавите членки, е, сега няма да следим концентрацията на регионално, а само на национално равнище и вече как отделните държави, членки и региони допринасят за постигането на тази цел, за тематична концентрация си е тяхна работа. няма, няма да, да контролираме. Тоест още гъвкавост. имаме три групи държави членки. Бедните под 75% от средното, средните между 75 и 100 и над 100 от средното. И зависимост от това, в коя група е съответната държава членка, изискването за концентрация към новаторски проекти и нисковъглеродна економика е, би могло да бъде по-високо или по-ниско. Е, така че има, има известна промяна, но, но има и известна приемственост. Сега, вече имаме и отрицателен списък, т.е. неща, които няма да се финансират. Вижте тук е, някои елементи, няма да ви занимавам с тях, но просто за, за яснота, за правна сигурност от самото начало да е ясно. Какво ще се, какво не, няма да се финансира. В отговор на въпроса за териториалното устройство, за, за развитието на, на градските населени места, да, целта ни е да, да засилим това направление. Виждате тук пунктовете, които са зададени. Е, една е, нова инициатива на европейско равнище смятаме да развием всичко, което е свързано с изграждане на капацитета е, новаторски действия, разпространение на знание, изработване на политика и разпространението на информация. Всичко в една, в рамките на една градска инициатива. Да преодолеем това, е, което се оказва проблем по-настоящем. В много случаи градовете просто не разполагат с административния капацитет да освояват средствата. Така че за напред градовете ще могат да изработят цялостна стратегия, ако желаят, или да подберат отделни проекти Нали? Като управлението, разбира се, се остави на тези, които са компетентни. В край на за един град, това, което е важно, е подбора на проектите и стратегията за развитие. В това отношение градските общности следва да кажат своята дума. Но не е нужно непременно да, да стават управители, управляващи на конкретния проект. Опитът до сега сочи, че в много случаи това е невъзможно няма капацитет. Няма да ви занимавам с най-отдалечените периферните региони, но има отделни положения и за тях. Е, запазваме и квотата, заделена за тези най-отдалечени средства, които могат да бъдат изразходвани и за, например, издръжка, е, на администрацията, е, летишни комплекси и така нататък, неща, които в другите региони не могат да бъдат финансирани. Благодаря ви. Да, благодаря. Кратичък бяхте. Господин Госолинов е нашият докладчик по въпроса, но него го няма. И координаторите, следователно, да видим сега господин Иван Нестера. Е, много жалко, че докладчикът го няма. Да, да, е, е, трябва да го кажа това нещо, понеже си губим времето. Така. Но, моят въпрос е за, за тази гъвкавост. Значи, държавите членки не са длъжни да, да, да започнат изпълнението на тези планове за регионално развитие, преди те да са съгласувани. В някои от посетените от нас страни обаче е, констатирахме, че е, държавата се намесва пряко в поредица оперативни програми, в, в, в Румъния е, наблюдавахме такова нещо и, и така се получава една прекомерна централизация. От една страна имаме кодекса на поведение, нали, всички, всички са там под една шапка, така да се каже. Обаче, ако държавата иззема толкова много от, от е, нещата, е, се получава рецентрализация. Може ли малко по-конкретно да ни кажете какви ще бъдат гаранциите срещу е, такъв, такъв един процес? И в началото на тези партньорски взаимоотношения какво е положението? Е, нали, е, на този етап все още може да се упражни доста, доста, доста влияние. Държавите членки могат да държат на своите подходи. Но в един момент нали, ще трябва да се споразумеят може ли малко повече да кажете? Е, добре е държавите членки да имат свобода, възможност да, е, за преценка, но председателката каза, това са споделени отговорности и управление. Следващо. Госпожа Вестен, е, да, Вестфал, благодаря. Аз извинявам госп... нашия докладчик. Той действително има важни ангажименти днес и все пак ще кажа няколко изречения. Много се радваме, е, че действително всички региони в бъдеще ще бъдат е, обхванати е, ще, от структурните фондове. Това е един аспект, но другия аспект има съкръщение на средствата. Във всички сфери, които са немалко малки, е, болезнени са, е, дори за по-големите е, региони, а за малките още повече. И при малките проекти, може би, ще се установи, че не можем да продължим работа по тях. 10% не са малко. 85% интелигентна зелена Европа във връзка с градското развитие, това е означава на практика, че е, по линия на екологията и на е, Зелена Европа ще отидат повечето средства, но много малко за истинско градско развитие. Така че е, за какво става дума точно? Каква е тази нова градска инициатива, която аз не разбрах, признавам си. Хубаво би било да разберем нещо повече за този инструмент и във връзка с общия регламент и с цялостната ни програма и графика, бих казала, че селските райони, градските райони, които се опитваме по някакъв начин да обединим, така да се каже, и да свържем от две години насам, сам, е много възможно да отпаднат като конструкция, по която работим от две години, а това за нас е важно. Благодаря, господин Томашичко. Няма господин Ванетълбург. Желаете ли да вземете думата? Да, също с въпрос, госпожо председател, за Европейската урбанистична или градска инициатива, понеже Данните сигурно ги има някъде, но не, не можах да ги намеря. Като видим проекто бюджета за тази инициатива, как ще бъде разпределян той по трите направления, понеже нали, има три направления. Капацитет, новаторство, имайки предвид, разбира се, натрупания по-настоящем, до сега опит по програмата и на трето място разпространение на знания. И специално по направлението новаторство, какво могат да очакват градовете след 2020 година? Имате думата, госпожа Мишел. Микрофон за ораторката. Моля микрофон за ораторката. А, добре. Благодаря. Ще бъда кратка. Съвсем ясно е, че няма основания за еуфория. Това, което комисията представя като упростяване, и то по-специално по отношение на комисията, бих казала, че не е постигнато като цел. Има още много неща, които ще трябва да се упростяват. И сега ще свърша нещата с това, което каза и господин Фан Нистел Рой като че ли се засилва и без това силната централизация на регионите. Да, Комитета на регионите, на регионални представителства вече си изказаха мнение по този въпрос и аз съм съгласна с тях. Благодаря. Госпожа Ваная няма. Господин Ропе, желаете ли да вземете думата? Накратко, моля. Благодаря, госпожо председател. Няколко неща имам да кажа. От е, съществено значение е да е, се постигнат някои компромиси, за да не се наложи последващо изменение на програмата. Няколко неща. Първо, по линия на опростяването. Е, въпросът е от значение за всички програми. Наблюдава се една тенденция, след като бъдат взети отделните решения на общоевропейско е, равнище за упростяване, държавите членки имат право да въвеждат допълнителни предпазни механизми и го правят. И така фактически отново се усложнява, отново се бюрократизира какво, какви контролни механизми е, може да предвиди е, комисията, е, за да не се стигне до свръхбюрократизация? На второ място, знаем, че има сериозни разминавания между държавите членки, но и вътре във всяка отделна държава членка. За Литва, например, вземем столицата и останалата част от страната. Несъответствията национален мащаб у нас са почти трикратни по вътрешен продукт. И не възнамерявате ли за напред да разпределяте средствата не по държави членки, а по части от държавите членки, т.е. вътрешните националните региони, в зависимост от економическото им състояние. Значи, в противен случай, ако вложим огромни средства в вече по-развитите райони, общо статистиката на държавата членка ще се подобри, но вътрешните различия ще останат. И дали ще се задълбочат. По-нататък казвате, че е, за преходните, групата преходни е, ще се намалят средствата, ще се е, повиши нормата на съфинансиране. Няма ли някакъв начин това да стане постепенно? Не, не, не отведнъж. Така че поне е, нали, частта съфинансиране, нормата на съфинансиране да нарасне постепенно е, в продължение на няколко години, понеже в противен случай е, когато е, държавата премине в категорията преходни, средствата изведнъж спират, проектите спират е, и процъфтяването спира. Благодаря. Следващия въпрос съвсем. Знаем, че 50% от публичните инвестиции са от фондовете. Вече казахме, че стратегията за интелигентна специализация е много важна стратегия и осигурява добавена стойност. От проучване на комисията става ясно, че това се случва в развитите региони. И въпросът е как да стане тази стратегия полезна и за по-слабо развитите региони. Споделяме предложението на комисията за 6% да бъдат насочени за развитие на градските райони. Е, е, харесваме тази европейска инициатива за градските региони и искаме да попитаме как ще се осигури взаимовръзка между а, този инструмент а, и другите. А, у, освен това, тем, тематичната концентрация е повод за тревога, защото тази, този процент е по-висок в сравнение с това, което е уточнено в споразумението за партньорство. Сега за препрограмирането толкова се борихме и председателката се бори заедно с нас във връзка с природните бедствия и земетресението в Италия. 5% са приоритет, но не повече от 30% могат да се предоговорят. И въпросът ми е в интерес на гражданите да има оценка на това, как направената промяна с Омнибус е допринесла. Има ли полза и как се използват препрограмираните 5%? Приключвам а, с а, няколко думи за така наречената синергия или взаимодействие. А, Съгласни сме с а, Хоризонт а, и други, но сме настроени много критично към други въпроси. Как смята комисията да реши проблемът с, а, риска, свързан с Юнкер 3? тези, този процент, който е насочен към фонда, е повод за тревога. Благодаря. Още две изказвания имам. Съвсем накратко, моля. Господин Бощинаро, благодаря. Трудно е човек да бъде кратък при толкова много, далеч не е малко проблеми. Говоря за кехизионния фонд. Следва да приветстваме това, че и двата фонда, и регионалния, и кохезионния, са под шапката на един и същ регламент. Това е в духа на нашите усилия. От миналия път моите и на Ян Олбрих. Така че двата фонда не просто да бъдат съвместими, да, дори да бъдат регламентирани по един и същи начин. Това е добре, но в Кохезионния фонд някои неща, които будят сериозна тревога. Първо, така наречените кохезионни държави членки, за тях е, не става въпрос за някой друг процент, а за съкръщение от 45%. Е, огромно. След това комисията предлага е, от Кохезионния фонд към свързана Европа да бъдат прехвърлени първо 10 милиарда, сега 11,1 в последната информация, която получихме, трябва да изясним защо така? Как, каква е причината? Откъде е тази разлика? Трети момент. Последния път успяхме да направим така, че тези прехвърлени средства от Кохезионния фонд е, към свързана Европа да останат в националната сметка в продължение на 3 години. Сега е така, но националната сметка е, може да задържи само 70% от механизма свързана Европа, който поражда два проблема. Първо, ние, парламентът, следва да гарантираме тригодишния срок на запазване на сумите по националната сметка, но в същото време следва да заличим това ограничение за 70%. Още някои неща съвсем накратко. Не се говори за енергийната ефективност на сградния фонд е, и допустимостта на проектите е, за финансиране, както миналия път. Не се говори е, за комбинираното производство на електроенергия и топлинна енергия. Как ще вървим към устойчива економика, ако не вървим по пътя и на тройната генерация, на, на тройното производство, триген. Фактически и още на, е, нарастването на съфинансирането за държавите членки. Беше 85, сега 70. Е, тоест, е, тоест 30% съфинансиране. Това е огромно е, до сега сме се натъквали на проблеми, че по-бедните региони нямат възможност да се финансират. И, и сега е, фактически проблемът се задълбочава и, и това ни безпокои. След това натрапчивата идея е, да се запазят макроекономическите условия. Парламентът се противопоставяше на това. А, аз бих предпочел да се запази правилото 3 плюс 1, е, N плюс 3 по-скоро, N плюс 3 вместо N плюс 2, както се предлага. Моля, моля да помислите И по-общо, Можем ли да смятаме, че това, което се предлага, е способно да бъде прието? И комисията ни казва да подготвим почвата, да, да, да, да стигнем до, до сделка на среща на най-високо равнище в Сибил, е, е, да, да, да, да се приеме многогодишна финансова рамка, плюс регламентите. А като гледам какво се предлага, не виждам как първо се съкръщава кохезионното финансиране, след това се е, представят нови препятствия. Как ще гласуват депутатите за? Благодаря. About... Благодаря. Днес няма да започваме дискусията е, за е, графика, за, за задълженията, очакванията от парламента не, и, и, и по, постигането на известни резултати преди изборите до година. Този разговор е отделен, труден, е, не е на дневен ред днес. Комисията е, е, днес е тук е, за да отговори на въпросите, е, на които тя може да отговори. И имам още двама. Госпожа Малетич, много накратко, моля ви. Аз имам много въпроси, обаче ще се спра само на един, свързан с въпроса, който зададох по CPR. Фонда за регионално развитие. В него не можах да намеря Тоест има едно, едно несъответствие между регламента за фонда за регионално развитие от една страна и общия, регламента с общите е, разпоредби. Защо има такова разминаване? Просто обектите ги няма. И когато говорим за стратегия за, за местно развитие, интегрирана териториална стратегия и така нататък. Всичко това е споменато в е, регламента за Фонда за регионално развитие, но би следвало да отидем и по-далеч, да е, е, обвържем тези различни стратегически планове с концепцията за интелигентна специализация. Благодаря. И накрая господин Олбрихт. Ще се посува на текста, а не на експозето, понеже отсъствах. Значи, имаме е, специални е, инструменти за градско развитие. Три направления. Е, доколкото разбирам, ще се отделят средства за Урбак, макар и да не е казано изрично. Т.е. ще се запази финансирането на инициативите, които вече са в ход. Но пък държавите членки ще трябва да се споразумеят по междуправителственото направление. Значи, става ли въпрос за градската стратегия – понеже не е упомената, госпожа Вествал, мисля, зададе подобен въпрос. Ние няма го в текста. Може ли да поясните? Благодаря. Господин Фомбреска, имате думата. Е, благодаря за зададените въпроси. Ще започна с въпроса на господин фон Милтенбург е, не, не отговорих на предходния е, въпрос за е, центровете за върхови постижения и, и как именно ще се подходи към тях. Що се отнася до правилата за държавната помощ? Експертно казано, макар и да не следя въпроса лично, ще се преразгледа, измени регламента за общото блоково изключение. Това е в ресора на Генерална дирекция за защита на конкуренцията. Така че тези проекти за върхови постижения по хоризонт са финансираните, е, биха е, е, получили също финансиране от фонда за регионално развитие или от Кохезионния фонд, безпрепятствено, т.е. без да се подлагат средствата на проверка за критериите за държавна помощ. Тоест, все едно средствата се дават пряко от комисията, а не през държавата членка. Сега автоматизъм няма. Всеки управляващ орган може по своя преценка да реши да финансира или не. Управляващият орган не е длъжен да, да поема такъв проект. Да, да, но, но вносител на проект може да се обърне към управляващия орган, да заяви, че проектът му е бил отличен от комисията и да поиска финансиране, без да се преминава през обява за проектни е, предложения, е, цялата процедура, управляващият орган е, ще трябва да финансира и то без оглед на правилата за държавните помощи, тъй като случаят е обособен. Друго, на което пропуснах да отговоря, за европейския семестър. Има връзка между фондовете и европейския семестър. В комисията все още обсъждаме как да операционализираме тези връзки. Не е толкова лесно. Ако погледнете страновите препоръки, те са препоръки адресирани към страните отделни страни, не към регионите. Сега обсъждаме евентуално изменение на режима на европейския семестър за напред, така че както в страновите доклади, и така и в препоръките към отделните държави членки, да се съдържа раздел за капиталовложенията, с акцент върху европейските, общоевропейските, но вероятно и националните, и въвеждане на регионално измерение. Няма да е много лесно, понеже предполага изменение на режима на семестъра, но е, дискутираме, подготвяме информационна справка на вниманието на съвета и на парламента, за, в която се развиват нашите идеи за евентуални е, практически разрешения, но, но толкова за сега не мога да кажа повече. Що се отнася до градската инициатива, пър, какво влиза в нея? Първо, става въпрос за 500 милиона евро по съпоставими цени от 2018 година, по 102 член, ако не греша от регламента. Значи 5 милиона са заделени за Арбакт, градски новаторски действия, мрежата за знания и така нататък, инициативи, които са в ход. Така че всичко това да се обедини в една инициатива, в това число стратегията за развитието на градовете, но, но нищо не се подменя, не, не, не, не се отменя. Това, което по отделните програми засяга развитието на градските територии, се, се запазва. на изказването на Ван Нистелрой, ако се спра, дали става въпрос за рецентрализация? Според мен не. всички правила си действат за партньорство, за е, е, многостепенно управление, кодекс на поведение, укрепваме ролята на комитета за наблюдение и контрол. Е, поражда се въпросът, добре, какво ще прави комисията, след като няма да одобрява проекти. Не, сега комисията ще играе далеч по-силна роля в Комитета за наблюдение и контрол. Например, сега на управляващия орган се възлага да представи своите критерии за подбор на проектите, ако комисията поиска от него това, преди да бъде извършен подборът. Значи комисията желае по-отблизо да следи нещата, не непременно да одобрява отделни проекти, но да играе по-активна роля е, в изпълнението на програмите, например по линия на критериите за подбор. Според нас няма такъв риск от рецентрализация, и тъй като партньорите ще участват на всички етапи. Е, от разработката през изпълнението и, и наблюдението и оценката на резултатите. Е, за развитието на градските райони. Става въпрос за предпочитание, за избор. И вече имаме изискване за тематична концентрация. Новаторство, нисковъглеродна економика, опазване на околната среда и сега вече 6% за градско развитие. Пита се, разбира се, докъде желаете да стигнете. Понеже има и други потребности, които следва да бъдат финансирани. И вероятно отново е нужна известна гъвкавост е, на разположение на е, управляващите програмите, да преценят, и може да говорим за социални услуги, социална политика, жилищно осигуряване и така нататък. Но ние смятаме, че с тези 6% от Фонда за, развитието, за регионалното развитие, за градско развитие, постигаме търсеното равновесие. Така стигам до изказването на господин Бощинаро. Да, жилищният фонд е, е, попада в, в приложното поле, особено за социално слаби. По, по политическа цел 4. Втория въпрос за тези 10 милиарда към свързана Европа. 10 милиарда са по съпоставими към 2018, 11,1 милиарда, тази разлика от милиард и нещо, се дължи на разчета по бъдещи текущи цени, а не към 2018, е с известен инфлационен елемент. И по-нататък, какво? Проявяваме интерес към новаторство, към образование, към умения и така нататък. Избира се акцентът. Парите трябва да бъдат намерени от някъде. И ние фактически смятаме, че Кохезионния фонд следва да бъде сведен до обичайните си размери, както в Гърция и Португалия, между 12 и 18%, а не 33%, както е в новите държави членки, защото смятаме, че потребности има. Но ако смятате, че е необходимо да се влагат средства в инфраструктурата, в транспорта и околната среда, това е въпрос на политически избор, от което следва отново да бъде увеличен в значителна степен кохезионният фонд. Но не може и едното и другото. Баницата е една. Е, и това е нашето предложение. Но то те първа ще бъде обсъждано от вас. Отново, Съкръщаването на кохезионния фонд не означава разпределението по държави членки да, да падне. Тук става въпрос само за вътрешно преразпределение между трите фонда социалния, кохезионния и регионалния. Е, ако смятате, че се нуждаете от повече пътища за сметка на образование, новаторство и, и, и, и прочее, разпределението между трите фонда ще трябва да бъде променено да се запази фактически статуквото. Спомена се въпроса за завишаване на националните изисквания, прекомерно или нужно, може ли да се направи нещо? За съжаление, не. Ние можем само да умоляваме държавите членки, моля ви, не усложнявайте със свои правила вече сложната уредба. Но администрациите в много държави членки са крайно консервативни. Не, ако вземем опростената стопанска сметка или е, е, е, по устойностяване на проектите, много от националните администрации отказват да ползват тази методика. И не на последно, госпожа Малетич, мисля, зададе този въпрос. Защо е, всичко свързано с е, е, развитие на по места на местните общности се намира в, в общия регламент, а не в регламента за фонда. И по много проста причина. Тези разпоредби се прилагат и за социалния фонд, и за морския фонд, не само за фонда за регионално развитие и дори се прилагат за Фонда за развитие на селските райони, понеже там е, регламента за селските райони препраща към общия регламент. И по тази причина сме сложили всичко в общите разпоредби, в регламента е, общо управлява всички фондове. Не само от един фонд се харчат средства за местно развитие. Ом, от, от всички останали, в това число от фонда за развитието на селските райони. Благодаря. Ah, Господин Ван Нистелрой, само един е, въпрос, за да закръглим картината. Да... добре, очевидно баницата е по-малка този път, е, налагат се съкръщения. Но във връзка с е, механизма за свързване на Европа и кохезията. Сумата е същата както през миналата година. А, така че, в крайна сметка, ще постигнем това, което а, трябва. Не, не, а, не бива да говорим за а, баници и кейк на английски. А, опитайте се все пак с а, малко по-различен пример. А, Не мога да ви дам добър отговор. да, добре. За 14-20 година имахме е, една определена сума, казвате същата сума, но същевременно има 10 е, милиарда предвидени допълнително за Кохезионния фонд, е, на практика изглежда, е, че няма намаление, но същевременно е, стои въпроса за прехвърлянето на средствата, трансферите. Така че нямам, може би, добро обяснение за това, което сте установили. Е, опитваме се да ребалансираме е, нещата, за да се постигне равновесие, но нямам добро обяснение. Благодаря ви. Е, виждам сега трима от координаторите. И затова ще попитам, можем ли е, да отложим нашето заседание на координаторите за днес след обед, е, тъй като имаме още два, е, две точки в дневния ред, които са свързани с презентации на нови предложения. Говорите за заседанието на координаторите и по кое време? Пет часа, да кажем, след обед. Аз съм съгласен. Благодаря, господин Фан Нистерой. Вие също сте съгласни? Добре, благодаря много. Сега продължаваме с обсъждането на предложенията. Господин Фан Бреска, следващото предложение е Интеррек. Имате думата. Uh, thank you. Um... I, will be once again very brief. Um... Благодаря, ще бъда отново много кратък е, във връзка с Интерек. Е, е, и така, става дума за една сфера, в която сме предложили действително сериозни промени във връзка с предходния период. Първото, за което трябва да напомня, е, че всички програми, говоря за основните програми, могат да насърчават определени дейности на регионално равнище, на национално равнище. Така че това е въжи за цялата сфера, за която говорим. Първото, което променихме вече във връзка с Интерек. Аз го споменах. Събрахме всъщност правните разпоредби, които се отнасят до нашия регламент във връзка с развитието на сътрудничеството с различни територии, включително и Сатоокеанските и така нататък. Могат да се е, подбират е, заедно, да кажем, определени региони, могат да се, е, програми, могат да се събират определени програми е, и на практика е, по един и същи начин да се действа в е, определени групи. Освен това, трансграничното сътрудничество. Ние включихме тук транснационалното сътрудничество на базата на съответните морски басейни. Става дума за морското сътрудничество. И е, имаме предвид определени стратегии, които се развиват за всеки е, морски басейн. Така че е хубаво тези е, по-масштабни проекти да бъдат продължени. Е, те няма да бъдат е, е занапред част от е, е, трансграничното сътрудничество е, CBC. Но при всички положения ние запазваме е, възможността за съвместна работа по определени проекти на съседни държави. Освен това, има един специфичен компонент във връзка с най-отдалечените региони, сътрудничество извън Европейския съюз. Даваме възможност за повече гъвкавост. И освен това разполагаме с нов инструмент. Това е интеррегионалното иновативно инвестиране е, това са е, инвестиционни пилотни проекти. Е, които, се отнасят до регионите, които е, използват стратегиите, е, така, интелигентните стратегии. И е, на тях ще им се предоставя по този начин, чрез този шести елемент. Е, е, допълнително финансиране и помощ най-вече. Този нов инструмент е, ще се управлява пряко от Европейската комисия. И на седмо място е, Европейския трансграничен механизъм, следващите слайтове, политическите цели. Аз вече говорих за Фонда за регионално развитие. И всъщност същото въжи и за Интерект, но нека да ви кажа, че е, тук е, е, съществува една възможност, която не се променя в рамките на Интерект и ИСФ, социалния фонд. На второ място ще имаме е, отново е, така, обединяване на елементите, които се отнасят до островите е, и на практика ще свържем ПИС плюс е, в бъдеще с е, допълнителните цели е, за следващите периоди. И още нещо. Нека да напомня нещо, което може би си спомняте, е, имаше е, е, едно съобщение на комисията за действителни правни пречки в граничните райони. И във връзка с тези политически цели ние е, е, бихме желали да подкрепим е, трансграничното сътрудничество за преодоляване на е, възможните пречки. И накрая е, е, сигурност, е, безопасност, е, управление на границите, управление на миграционните потоци, защита на мигрантите е, и е, други. Всичко това е по-конкретно във връзка с Интерек има някои тематични изисквания, няма да навлизам в подробности, но нека тук да посоча следното. Е, по стратегическия подхода е, по отношение на проектите, не толкова е, така спонтанно решение и същевременно се опитваме всъщност да обхванем именно тези е, слабости е, и пречки е, в трансграничните райони, граничните райони и рамките на трансграничното сътрудничество, за които стана дума. Имаме стратегии по отношение на макро регионите, тези макрорегионални стратегии ще бъдат е, свързани естествено и с съответните групи за териториално сътрудничество. И така, е, е, тук вноската за съфинансиране 70% по програмите и 85% за така, външните граници смятаме, че именно това сътрудничество заслужава по голяма подкрепа, за да се постигне по-добро изпълнение. 85%, както казах. Освен това, Имаме правила за допустимост, които предлагат повече правна сигурност. Имаме определени правила и във връзка с малките проекти и финансирането им. Тук имаме също един такъв трансграничен орган, който ще решава въпросите, свързани с до 50 милиона евро за определени малки проекти. Има и е, допълнителни елементи, свързани с сертифицирането, техническа помощ, е, така по-общи е, въпроси и други. И накрая, е, по отношение на административното време, е, действително има значително намаляване. Е, вижте именно четвъртата точка. Така, е греш, процента на грешка и подходът по отношение на програмите Интерек. Интерект се променя. Е, обикновено е под 2% в продължение на години и ние в момента предлагаме да има един модел за проверка на, в рамките на програмата Интерек и е, по този начин, е, всъщност, някои от е, програмите, така да се каже, няма да бъдат проверявани изобщо, е, но ще имаме една обща е, проверка, един модел и там вече на е, произволен принцип, така да скажа, ще се е, избират определени програми в рамките на цялата Интерек, които ще се проверяват, но няма да се извършват отделни проверки по всички проекти. Благодаря. Благодаря ви. А сега продължаваме с координаторите. Но можем да започнем с докладчика. Координатор. Не, госпожа, а, господин Аримо. Благодаря, госпожо председател. Интерек, убеден съм в това, е работил до сега винаги много добре. И това според мен е душата на европейското сътрудничество и европейската добавена стойност. Много добре можем да е, се борим за Обединена Европа, именно като показваме какво се постига в рамките на тези трансгранични проекти. Това, че трябва е, на всяка цена да се предвидят достатъчно средства за Интерек, е, бе наше много настойчиво искане и е, очаквахме комисията да направи необходимото, така че тези проекти да продължат да се развиват. По текста имам е, хиляди въпроси, е, но сега ще трябва да съкрате изказването и въпросите си. По член 9 защо на практика е, първа, е, е, втората част се увеличила, а първата част значително е намаляла? Какви критерии са играли определена роля в този случай? И защо се говори за Contingent Functional Areas? Какво нещо не е в ред при тези области? Освен това, става дума и за новато, така, инвестиции за новаторство инова, ино, или за иновации. Откровено казано, на мен не ми стана съвсем ясно какво точно имате предвид във връзка с член 61 обаче се посочва, че комисията именно ще управлява, ще администрира тези проекти. А за мен Интерект всъщност би трябвало да се управляват от държавите членки, от регионите, особено там, където става дума за партниране между съседни държави. И какви са обективните критерии във връзка с част пета? Защо отново комисията в крайна сметка трябва да решава тези неща? И един последен въпрос. Е, Член на 25 е, финансиране на малките проекти. Е, така, хора към хора или граждани за граждани. Какво предвижда комисията тук? Госпожа Вестфал. Да. Ще трябва малко, може би, да е, разваля настроението, но според мен е, нещата не са е, достатъчно финансирани, имам предвид най-вече трансграничното сътрудничество. Трансграничните мерки са успешни, комисията също го каза. Ние по този начин всъщност постигаме по-голяма степен на обединение в Европа и затова ни се искаше да има повече средства е, за това сътрудничество. А точно обратното виждаме сега в предложението. Е, предложението предвижда по-малко средства за програмите Интерек. И действително трябва да прегледаме нещата много внимателно. Да, дял, дела при съфинансиране също поставя редица въпроси. Трябва да кажа, че слушах много внимателно и все пак не разбрах всичко. Интересуваме как ще протича финансирането на тези малки проекти? Може би съм пропуснала нещо. И още един въпрос. Има ли е конкретен пример за новия инструмент за, така да се каже, инвестиции, проекти за инвестиции, обхващащи повече държави. Госпожа Томашич, може би желая да вземе думата господин Деманто. Госпожа Деманто. La proposta della Commissione. Предложението на комисията за териториалното сътрудничество бележи различни промени. Не сме доволни, защото имаме намаление с 12% от 4 милиарда. Спадаме с 12% по-малко. Ние по време на преговорите трябва ли да очакваме допълнителни съкръщения или пък можем да бъдем относително спокойни? Също така имаме нужда от друг подход. Ще имаме три елементи трансгранични, презгранични, регионални и се добави нов елемент за неотдалечените региони и за междурегионални инвестиции в новаторството. Трансграничните и морските програми би трябвало да престанат да съществуват. И тук е, искам пояснение от комисията. Има 18 програми, кои... които се занимават с син растеж, транспорт, туризъм, теми, които са важни за целия съюз. Може ли да ни успокои комисията, че сегашните програми ще продължат и как ще продължат в новата ОС-2 по транснационалните програми. Няколко съображения съдържащи се в документа, публикуван на конференцията на периферните морски региони. Там се говори за по-активно участие при спазването на субсидиарността на регионалните и местни партньори в цялата архитектура на европейското териториално сътрудничество и по-конкретно в рамките на втория елемент, където програмите трябва да съответстват на макрорегионалната стратегия, това число морските басейни. Тоест повече гъвкавост, тематична концентрация, това е необходимо, за да се отговори е, на потребностите на регионите. Какво мисли комисията? Благодаря, госпожа Малетич. Имате думата. Бих искала да чуя нещо повече за новия е, елемент и как трябва да се свържи то с е, е, ИПА и трансграничното сътрудничество. От една страна е, имаме, да кажем, страни по ИПА, страни, е, които са членки на е, ЕС и също времено не мога да разбера как ще действа това и е, как точно, да кажем, ще изглежда един проект между две страни по ИПА или инструмент за предприсъединителна помощ ИПП? Е, три. Е, естествено се намества тук и елемента трансгранично сътрудничество. Нека е, да кажа, че да, има очевидно е, немалка група разочаровани, защото очаквахме доста повече във връзка с е, териториалното трансгранично сътрудничество, тъй като вече стана ясно, че а и комисията го признава, има положителен резултат, той се вижда много добре и той показва добавената европейска стойност. Възможно е именно в рамките на териториалното сътрудничество да се подпомагат и някои дейности по социалния фонд. Възможно ли е да получим подкрепа обаче от социалния фонд за инструмента за предприсъединителна помощ и трансграничното сътрудничество. И същото се отнася и до морското трансгранично сътрудничество всички тези е, програми за сътрудничество между е, държавите в морска среда, е, така да се каже, ще може, ще могат ли да се подпомагат. Е, е, така ще можем, в крайна сметка, по линия на териториалното сътрудничество да е, подпомагаме всичко, но не можем да получаваме е, помощ финансова от другите фондове. Да кажем за е, морско развитие и рибарство. Е, това е въпросът ми. Тоест, е, само еднопосочно ли ще върви помощта, ще, ще може ли да има прехвърляни в другата посока? Благодаря. Ще дам възможността на колегата да отговори за Интерект, тъй като той е специалист. Сега, разочароващо е, че нивото на финансиране не се повиши, всъщност в реално изражение дори спадна като бюджета като цяло и това не е съответства на много от направените декларации и аз съм разочарован и се надявам, че това е въпрос, който ще се повдигне на преговорите с, с съвета. Очевидно е, че там, където има добавена стойност, ако някъде има много добавена стойност, това е в Интерек. Сега, вашият въпрос за това какво да бъде участието на други фондове, като фонда за морско дело. Програмите Интерег са програми сами за развитие на е, регионалното развитие. Да вземем Балтийските страни, например, когато се говори за основните програми на тези страни, споразумението за партньорство – в което ще се обединят всички споразумения, би било стран, странно в основните програми да не се казва нищо за връзката с Балтийското сътрудничество. И затова бих очаквал, ако от основните че в основните програми да има връзка между тяхната дейност и връзката им с стратегията за Балтийско море. Това дори е задължение. Но още един път не бива да смесваме това с въпроса може ли да увеличим интерек, като прехвърляме средства от друг фонд. Сигурно може да стане, но по различен начин. Защо елемент 2 се е повишил и, елемент, и компонент 2 се е спаднал? Това не означава, че парите са загубени. Просто взехме решението трансграничният елемент на морските програми – тъй като има не само сухопътна граница, но има програми за транзитно сътрудничество и приморски граници. И това как да ги включим в презграничният елемент на Интерек. Идея, нашата идея е, че би било полезно, ако всички дейности за сътрудничество, независимо от това дали са презгранични и трансгранични, да бъдат част от едния и съща програма и подход. Това не означава. Да вземем Италия и Хрватска, например, в програма за трансгранично сътрудничество през морска граница, те вече. Това не означава, че на тях не им се позволява да изпълняват подобни проекти. Могат да ги изпълняват, ще получат също финансиране, просто финансирането е прехвърлено в компонент 2. Не, че парите са загубени. Това е просто стратегическо решение от Европейската комисия. Още една дума преди да дам думата на колегата за инструмента за предприсъединително сътрудничество и трансграничното сътрудничество. Очаква се те да подпомагат трансгранично сътрудничество. Да, ще има участие от двата фонда, но това, което се променя е, че правилата ще бъдат в регламента за изпълнението на правилата. Това не означава, че ще трябва да плащаме и за другата част на границата. Не, ще има участие от този инструмент, но това ще бъде в единия правилник за това как се изпълняват правилата. Не на последно място за междурегионално сътрудничество инвестиции, член 61 как го виждаме. Целта ни е да подпомогнем партньорствата за интелигентна специализация в цяла Европа в интерес на сътрудничеството в е, инвестиции в различни приоритети. Автомобилния сектор, здравния сектор. Тези партньорства трябва да се обединят, да бъдат подпомогнати финансово и по-конкретно да бъдат подпомогнати при търговските дейности. И тук е, предимството тази дейност да се осъществи чрез комисията, т.е. предложение за т.е. покана за предложение е, че можем да използваме правилата за държавна помощ, както се прилагат за хоризонт, така че имаме повече възможност да подпомагаме партньорствата, защото ако не се каже изрично, трябва да работим в рамките на държавната помощ. Благодаря. По въпроса на господин Адмимо за тези по-сложни или по-застрашени сфери. Става дума за някои по-големи е, сфери в, е, е, по, покрай границата в рамките на трансграничното сътрудничество. Финландия, Швеция, да кажем, са засегнати. Проектите, малките проекти и същевременно така наречените people-to-people -people проекти са нещо различно. А, между Франция и Германия, на западната граница на Германия. Имаше такива проекти People to People. И защо People to People? Защото се целеше укрепване на доверието, създаване на по-тесни контакти между отделни категории лица, граждани. Може да бъде ученици, могат да бъдат някакви други е, групи от населението, да кажем, чрез футболни матчове, общи или някакви други прояви. Докато при малките е, проекти, е, да кажем, имаме един такъв в Саксония, който струва най-много 200 хиляди евро, но имаме и друг голям проект в рамките на Интерек за трансгранично сътрудничество, който обаче е на стойност 2 милиона евро но пак е в категорията малки проекти. Е, тук е, вече се изглеждат и инфраструктури, е, а докато независимо от малките проекти, има да кажем проекти, както казах, на западната граница на Германия или на Боденското езеро, които са people to people за свързване на хората от двете страни на границата. И фонда за малките проекти е, е, е, всъщност се ръководи от идеята за бенефициера. Например, единствените, така да се каже, участниците в рамките на една учебна година в един такъв малък проект от 200 до 300 хиляди евро – когато става дума за ученици, не са учениците, така да се каже, не са бенефициери в истинския смисъл на думата, а те са крайни бенефициери. И винаги има едно междинно звено, например, но не административно. Това междинно звено в случая с учениците, например, от два гранични района е кметът. И освен това ECBC. Въпросът беше за програмите в, по инструмента за предприсъединителна помощ. Начинът на управление до сега ще продължи Основната промяна е, че всички правила в регламента се запазват. Сегашния регламент за изпълнение на ИПА работи с стотици кръстосани препратки. Е, той много е труден за изпълнение. Прилага се регламента за инструмента за предприсъединителна помощ и всички останали въпроси, като държавна помощ, обществени поръчки, ще бъдат изложени в споразумението за финансиране между Европейския съюз и страната по ИПА. Okay, thank you very much. Uh, it was first round of това беше първия кръг въпроси. Мисля, че ще имаме възможност да обсъждаме тези въпроси, особено във връзка с Интерек. Продължаваме сега с законодателно дисие, кое, по което нашата комисия е водеща механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст. Мисля, че за пръв път предложението беше направено по време на люксембургското предложение. И сега искам да поканя господин фон Бреска да направи предложението. Благодаря, госпожо председател. Всъщност основната идея тук е следната. Направихме трансграничен преглед от 2015-2017 година, също така и обществена консултация. Много от участниците ни казаха, че има твърде много правни и административни пречки пред сътрудничеството. Сигурно помните, че миналата година комисията прие съобщение, в което направихме равносметка. То беше заглавено трансграничен преглед и на тази основа решихме, че би било разумно да се направи законодателно предложение това предложение не, е, няма да има никакво бюджетно отражение, няма нищо общо с интернет, интерек, не бива да се обърква и с групите за териториално сътрудничество. Това са а, правни субекти за сътрудничество. В този случай двама партньори, които искат да си сътрудничат, могат да използват правилата на седната държава членка и да ги приложат към своята държава членка за целите на ясен проект за определен период от време, т.е. нормативната база на една държава членка няма автоматично да, се, да замести нормативната база на друга държава членка. Става дума само за конкретен проект. Най-добрия пример е трамвая между Страсбург и Кел. Когато погледнете всички трудности, на които бях се натъкнахме, изминаха 7 години от меморандума за разбирателство до споразумението за тарифите и различни са различна е нормативната уредба в двете страни. Сигнализация, цени и така нататък. Очевидно, подоб... изпълнението на подобен проект е много трудно и, и идеята беше, ако има такъв инструмент, да бъде много по-лесно да се върви по този начин по съвместни проекти, а също така е и много по-ефтино, нещо, което не бива да забравиме. Това не е само изолиран случай. Има и други области, в които има сътрудничество, в здравния сектор, безопасността и обществената сигурност. Така че винаги е, има правни пречки пред изпълнението на трансгранични проекти. И тук виждаме, това е един готов правен инструмент, е, с, с, той е напълно факултативен. Е, т.е. никой не е длъжен да го използва. Може да се изпълнява по два различни начина. Първо, чрез ангажимент, т.е. правилата е, на една държава членка се прилагат в друга и има дерогация от обичайната нормативна база или пък декларация. Т.е. има изискване за допълнителни законодателни процедури в държавите членки. Очевидно това не може да стане, не може да се реализира само възоснова на решението на органите от две държави членки. Има нужда от одобрението на компетентните органи на държавите членки. Не могат местните власти просто да решат, е, сега ще използваме нормативната база на седната държава. Компетентните органи на държавата членка трябва да дадат своето съгласие. И това е. Благодаря. Въпросите? С координаторите ли започваме? Или да започнем с господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията много интересно предложение са ни представили, въпреки че то повдига и много въпросителни за това как ще се прилага на практика. Един от въпросите ми е следният. Вие преднамерено решихте да дадете дефиниция за трансграничен регион, като се позовавате на ниво НЦ-2 има и инструменти за преодоляване на прешките в здравеопазването. Много от тези пречки са дефинирани на ниво НЦ-2. Бихте ли ми казали каква е логиката? Второ, предложението за центрове за трансгранично сътрудничество, но както казахте, няма непредвидено финансиране. Може ли да се използва фонда за регионално развитие, за да за повишаване на, за повишаване на административния капацитет за създаване на центрове за трансгранично сътрудничество. Финансирането не би трябвало да е пречка пред създаването на трансграничен механизъм. Е, на трето място наблюдението. Дали, е, дали ще се прилага ангажимент или декларация каква ще бъде ролята на Европейската комисия при изпълнението на тези е, ангажименти и декларации. Четвърто, имате ли конкретни примери а, за използване на трансгранични механизми? Всички чухме примера с Страсбург, много интересен пример, но има ли реални проекти, а, по които биха спечелили от този механизъм? И петия въпрос – Рано или късно ще започнем тристранна среща. Каква е първата реакция на предложението от страна на държавите членки? Благодаря ви. Госпожа Смолкова. Съвсем накратко. Ще се изкажа като докладчик в Сянка. Бих искала да благодаря на комисията, да я приветствам за това, че е, предлага именно този начин на работа в трансграничен контекст. Ние говорихме за успеха на Интерек. Статистическите данни обаче говорят един ясен език. Вие казахте, че на практика има много повече разходи, 60% разходи повече именно за администрацията и за различните служби, които участват в изпълнението на проекта. И така дадохте чудесен пример трамвайната линия Кел Страсбург – един добър проект, но е, имаме и много случаи, в които, да кажем, пожарната трябва да чака на границата, е, макар че е, има спешна нужда от, тяхното, от техните действия и те желаят да помогнат на колегите си от другата страна на границата. А също и случаи, в които, да кажем, линейката не може да се придвижи толкова бързо, тъй като на границата е затруднено минаването. Как бихме могли да преодолеем всички тези пречки? Как можем да съкратим, така да скаже, сроковете, в които да се оказва взаимна помощ от двете страни на границата? Смятам, че държавите членки не са задължени естествено да участват в подобни проекти е, и те ще решават дали да има координационен център или не. Thank you. Um, the Commission's proposal Предложението на комисията създава механизъм, по който държавите членки могат да прилагат нормативната база на съседна страна, ако, ако изпълнението на собствените закони би било пречка пред изпълнението на съвместен проект. Оценяваме, че прилагането на конкретен механизъм по Механизма е факултативно. Държавите членки могат да използват този механизъм или пък могат да използват други механизми за премахване на правни пречки тъй като този механизъм ще се прилага трансгранично и ще предполага спазването на законодателството на друга държава за конкретен проект, е хубаво да се помисли за това как да се, ще се прилага този закон. По-конкретно смятаме, че проблеми свързани със спецификата на националното законодателство и с признаването на съдебните решения трябва да бъдат отчетени, за да се гарантира ефективността на този инструмент. Въпросът ми е какво решение предлага комисията? Госпожа Дамато. Благодаря. Често в нашата комисия говорим за упростяване на механизмите, така че политиката за, за сближаване да стане по-близка до гражданите и по-малко натоварена с административни тежести. Последното предложение върви в тази посока. Наскоро говорихме за Индерек в рамките на трансграничен анализ комисията събра доста тревожни данни, според които граничните райони получа, реализират по-низки резултати от други региони. Достъпът до университети и болници е по-затруднен е е, и този проблем трябва да се решава бързо и ефективно. Това е рамката, в която се налагат мерки, които излизат извън рамките на европейската помощ и които включват финансиране от Европейския съюз за граничните региони. Тази, тези трудности не могат да бъдат решени само чрез инструменти като, инстру... като интерект този механизъм за продоляване на правните административни пречки е допълнителен елемент, който ще окаже много добро, много доб... ще подпомогне много добре изпълнението на проектите. Много е важно да се подчертае, че използването на този механизъм по този е, механизъм е факултативно. Държава членка може да реши да продължи да премахва правните пречки в конкретен регион, като прилага ефективни е, инструменти на национално ниво или пък създадени формално или неформално в взаимодействие с съседните държави. Механизмът е, и тези две. Механизмът предполага два, е, два варианта ангажимент или декларация Бихме искали да се спрем на начина по който ще се организират информационните точки за трансгранично сътрудничество, ролята на комисията в този механизъм и правната защита на лицата, които живеят в трансграничен регион. Благодаря. Други въпроси няма господин Бан Бреско. Uh, <laughs> Ще трябва да дам думата на моя колега Дирк. Благодаря, господин председател. Делимитейшн um, delimitation of, of the area, um, um NUTS 3. Um, we have to be honest on this, on this proposal. По NUTS 2 трябва да бъдем честни използването на национална, на нормативната база на една страна в друга създава нова правна граница в тази държава членка. За да се ограничи този ефект, ние казваме, че трябва да се прилага ниво над 3, т.е. максимално близо до границата. Ако механизмът беше съществуваше за а, трамвая, т.е. французите можеха да го прилагат за трите а, спирки в Германия, но само в Кела, не в останалата част на Баден-Вюртенберг по отношение на една болница в Пиринеите, близо до границата ако има нужда да се разшири обхвата, ще се водят допълнителни разговори, но искахме да не да сведем до минимум необходимостта от създаване на нови правни граници в Европейския съюз. Използването на фонда за развитие в Индерек и създаването на координационни е, създаване на координационни центрове, труден въпрос. Е, регионалният фонд не може да се използва за покриване на текущите разходи. Това е, имаме изключение за автономните региони, но фонда за развитие има за цел да създава нещо, да развива нещо, а не да покрива оперативните разходи трябва да помислим по този въпрос. Of the respect of the applicable rules. На Сега, комисията не се занимава с наблюдение за спазване на действащия правилник. Е, е, е, знаете, уредбата във Франция ще се прилага на германска на територия за, за съответния трамвай. И нали, по трасето на трамвая някой трябва да контролира дали вагоните на този трамвай а, а, се движат в съответствие с техническите е, изисквания е, във Франция. И, е, и трябва да се споразумеят двете страни, в случай Германия и Франция, дали на германска територия съответната германска инспекция ще контролира е, техническото съответствие. Но това не е работа на комисията, разбира се. Но при възникването на проблеми, сроковете по регламента следва да се спазват. Нали, за, за подписване на, на определени ангажимент или, е, е, или когато е, не е спазен съответния законодателен срок, това трябва да се сведе до знанието на комисията. И координационното звено в комисията, което съгласно регламента следва задължително е да бъде създадено. То, то, то вече е факт, впрочем. Е, по чисто, чисто правно-техническа гледна точка няма нужда да влиза в регламента. Тоест, пунктът вече действа, вече съществува такова, такова звено, е, за презгранични контакти и, и то ще си върши работа. Нямаме списък от примери, но аз е, е, бих се позовал на, на презграничния преглед, обзор, споменат от колегата. Това е едно изследване, поръчен, поръчано от комисията. Там имаме списък на различните пречки от юридически характер. Има и други. Не, има и чисто езикови препятствия. Но ние сме насочили вниманието към юридическите пречки. В момента не разполагаме с този списък. Що се отнася до реакцията на държавите членки? Какво да ви кажа? Не знам сега. От името на съвета аз не мога да говоря, но работната група, която пое работата по предложението на Люксембургското председателство, ще се задава следващата седмица. Е, и това ще бъде осмото и заседание. На предходните седем заседания участваха представители на повече от 50% от държавите членки. И една от държавите членки категорично се противопоставя. Възникват проблеми за парламентарен суверенитет, федерална е, структура на управление, поради което ние предлагаме този двояк подход, е, когато конституционната уредба на държавата членка не допуска министър е, да обвърже държавата си, което би било в разрез с националното законодателство. В такъв случай се пристъпва към съответно декларация и естествено съответният национален парламент има правото да допусне дерогация е, по своя преценка. Всичко това се публикува, обнародва се, разбира се, в официален вестник на Европейския съюз. Така че всеки гражданин да може да се, да се уведоми, да се осведоми, извинете, и е, националното законодателно събрание може да определи дерогация за определена част от националната територия. Сега, що се нас до факултативния характер? Да, факултативен е характерът, при условие обаче, че ако държавата членка не възприеме европейския механизъм, тя трябва да предвиди някакъв друг ефикасен такъв. Разбира се, когато държавата членка предпочете да възприеме европейската уредба, тя трябва да я следва в нейната цялост. Е, трябва да определи национален координационен представител е, и когато имаме федерално устройство, евентуално и, и, и регионална или областна координационна система трябва да бъде изградена. На, на въпроса на госпожа Томашич. Да, прекрасно, но е, Всъщност няма а, е, е, някаква правна пречка. А, е, тук не става дума за взаимно признаване, а за обща уредба през границата. Нов фактически режим, който да е общ. Примерно, свидетелството за правоуправление на автомобил действа навсякъде по света. Е, или в Европа, в зависимост от това как е издаден документа. Е, това обаче не може да се приложи за водачите на, на автобуси в обществения транспорт или на, или на, на трамваи. И е, в такъв случай именно се разработва общ правилник за района, пограничния, от двете страни на границата. Се върна на примера за болничното заведение. за да поизясним връзката по въпроса на госпожа Данато. Значи по Интерек се отпускат средствата. Болницата може да се построи с тези средства. В такъв случай управителният орган на болницата попада е, по смисъла на регламента, е, но този орган няма е, някакви нормативни правомощия възникват редица юридически препятствия в такъв случай, ако говорим за конкретния пример за болнично заведение в Испания, е, с е, персонал от Франция е, и по отношение на пациенти от френската територия, Франция е, е, всъщност трябва да приеме дерогация е, на, на съответния режим на гражданство. За, що се отнася до правната защита, накрая това е, е вдъхновено от опита в досегашните преговори. Е, въпросът е много съществен за някои държави членки. Ние приехме да го предложим без каквато и да било съпротива. Тук не става дума за защита само на е, живеещите в района, пак ако вземем трамвая, при злополука е, пострадалият е, може да претендира, че е, приложимото германско законодателство не е свършило работа, да иска да се позове на френското законодателство.